Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, thank you very much. Дами и господа, благодаря за това, че отново сте тук в залата. Продължаваме с следобедния дневен ред на нашето заседание. Добре е дошъл на господин посланникът. и започваме публичното изслушване за споразумението за партньорство между Европейския съюз и Казахстан. Дебатът се развива в навечерието на работата по нашия доклад, именно точно по това споразумение за засилено сътрудничество, изработено от нашата комисия. На 11 октомври ще гласуваме доклада тук в комисията, а пък през ноември ще се гласува в пленарна зала. И така, знаем вече от дневния ред на изслушването, че са застъпени много въпроси, а именно инвестиционни, търговски, както и въпроси, свързани с политиката, университетският живот и прочие. По въпроса пък за човешките права, през последните седмици, за съжаление, имаме поводи за безпокойство в тази област. демократичните права, правата на пресата, свободата на словото със сигурност ще присъстват както на сегашното изслушване, така и в доклада, по който работим. Преди да дам думата на нашите експерти, както и преди да дам думата на колегата Пауло Бартолоци, който е председател на съвместната делегация Европейски съюз Казахстан, бих искала да ви поздравя отново всички с добре дошли и само да поясня, че господин Бартолоци, освен с Казахстан се занимава и с Таджикистан, Туркменистан и Монголия. Кратък списък, както виждате. Заповядайте, господин Бартолоци. Prima in particolar modo ringraziare l'onorevole <laughs> Най-напред бих искал да изкажа специална благодарност на господин Брок за организацията на този семинар, който е изключително важен. За съжаление, аз няма да мога да участвам до края, защото междувременно участвам в гласуване в Комисията по околна среда. Въпреки това обаче не можех да не участвам в толкова стимулиращо заседание, когато ще можем да обменим мнения върху страна, която представлява особен интерес за Европейския съюз. Съвсем накратко искам да ви напомня, че Казахстан е важен партньор на Европейски съюз. Нашите двустранни политически и економически отношения се развиваха с, времето от, кога, от независимостта на страната възможностите за взаимно сътрудничество са нещо положително. Е, това е млада страна, е, е, която е резултат от разпадането на Европейския съюз и през последните 20 години направи гигантски крачки. Това е една от най-динамичните, динамично развиващите се страни в региона. Стандарта се подобри благодарение на енергийните и минерални е, е, суровини в страната. Благосъстоянието се подобри. Казахстан играе важна роля за интеграцията на Централна Азия. И напоследък той придоби ключова роля в региона и се откроява като страна, която може да свържи Европейския съюз с тази част на света. Имайки предвид това, ние разбираме колко са важни преговорите по новото споразумение за партньорство и сътрудничество – Важното е културното и економическото сближение на тази страна. И е, по този начин отговаряме на взаимния економически и стратегически интерес, но е, с казахския народ ние трябва да споделим преди всичко огромния опит на някои страни, е, които са били врагове с е, векове, е, но е, които е, сега са постигнали помирение. Ние специално сме направили огромни крачки в мирното разрешение на конфликти. Казахстан все още трябва да се развива, за да постигне истинска демокрация и защита на, човешките права. Е, постигнатите резултати, макар и положителни, е, не са достатъчни. Е, водения до сега диалог ни даде възможност да направим крачки напред и аз съм убеден, че ние трябва да продължим да бъдем ангажирани ние трябва да имаме последователен и балансиран подход и трябва да бъдем обективни към големите въпроси, е, които трябва да е, разглеждаме и само чрез е, диалог, чрез разговор, а не противопоставяйки се, ние ще можем да постигаме значителни резултати както в областта на демократичното развитие, така и на взаимното уважение, което трябва да изпитваме един към друг. Нека да се справим с тези предизвикателства, за да приключим демократичния процес, за да може да се постигне свобода и подобрение на жизнените условия в тази страна. Трябва да работим заедно, за да гарантираме по-голямо е, е, укрепване на економическите и социалните връзки в обществото, е, при по-голям обмен, при стимулиране на инвестициите, е, за да е, може да се е, гарантира спазването на нашите ценности и за да можем да споделяме колкото се може повече неща заедно. Председателя, благодаря, скъпи колега. Сега ще дам думата на експертите. И първо давам думата на госпожа Марлен Ларюел – е, която е, е, е изследовател в ЕОКАМ и е директор на програмата за Централна Азия в университета Джордж Вашингтон. Благодаря ви за това, че дойдохте да говорите пред Европейския парламент. Радвам се, че може да ви задам въпроси. Благодаря. Благодаря за поканата и благодаря за дадената ми дума. Като първа изказваща се, ще се опитам да засегна от една страна развитието, демократичното развитие, от друга страна сигурността. Много често Казахстан има една склонност да разделя сигурността от демократическото управление. Те третират сигурността, тълкуват я като един проблем, който идва а, от с, друго място. А сигурността в а, Казахстан се а, влушава от 2000 година насам. И това е проблем, който трябва да решим с казахските власти. Има няколко проблема, които трябва да бъдат разгледани. Аз съм се спряла на три от тях. Първият ситуацията в затворите и в всички места за задържане. Това е глобална тенденция, но която е много специфична за Казахстан, но която се забелязва навсякъде, особено в Европа. Затворите са ключово място за набиране на радикални ислямисти и на представители на други криминални организации. Така че ситуацията в Казахстан не е по-различна, особено в някои местни и регионални затвори. Това въжи най-вече за задържането на младежи и там тези хора много по-лесно се поддават на каквито и да било увещания за а, радикализъм. Трябва да се подсиля цялата система на затворите и да се а, обучат хората, които работят там, за да се избегне негативното влияние на а, лошо управление на затворите. Разбира се, това въжи и за правната система, която е в лошо състояние, сравнително лошо състояние и смятам, че липсва политическа воля от страна на Казахстан за подобряване на затворите в а, страната, а, подобряване на ситуацията на затворите в страната. А също така липсва политическа воля за управление на правната система. Това е въпрос, който трябва да разискваме с казахските власти и да се опитаме да продължаваме диалога а, в по по-ефективен начин. Вторият основен елемент, свързан с сигурността, засяга полицията и другите служби за сигурност. Мисля, че тук трябва да се съсредоточим най-вече е, от страна на европейската институции, на международната общност. Знаем, че полицейските власти е, в е, Казахстан са широко корумпирани. Тази корупция успява да бъде премахната само ако се намеси международната общност или ако тези случаи на корупция останат изолирани, а не са част от някаква пирамидална структура. Много често корупцията служи също и за ликвидиране на някакъв, някаква пречка на лице, което им пречи. Това е въпрос свързан с сигурността, защото от няколко години насам тенденцията става все по-видима, особено 2010-2011 година местни конфликти и напрежения между криминални групировки и силите на реда, определено са свързани с конкуренция за контролиране на бизнес капитали. И много от тези, от тези организации са част от сивата економика и това е нещо, което трябва да обсъдим с нашите казахски колеги. И би трябвало също да обсъдим ролята на някои служби за сигурност в канали на незаконна иммиграция и в трафик на хора. Казахстан определено е заинтересован да работи с международната общност в тази област, но има вмешателство отвътре в самата система. Тези проблеми с сигурността се увеличават и с бума на малки частни агенции за сигурност. Тоест, това е общият феномен, общото явление за приватизация на службите за сигурност, нещо, което наблюдаваме по целия свят. Но този елемент трябва да бъде следен отблизо в Казахстан. Защото, както вече казах, правната система е слаба и корумпирана. И много често хората, които работят в такива частни агенции и се занимават с сигурността, осигуряват сигурността на бизнеса или на частни капитали, всъщност идват от армията или от бивши милиционерски части или от полицията и понякога са свързани с тези корумпирани бизнес действия. И много често имаме една безнаказаност вътре в самата система и полицията, без значение дали държавна или частна, частни служби за сигурност, всички могат да бъдат податливи на корупция. Предимно в районите в юга и запада на страната. Има. А, нека сега също така да, да видим и нещо друго. А именно а, лекотата, с която могат да се случат различни индустриални и други инциденти. Русия в това отношение е напредна много повече, докато в Казахстан нещата все още са назад. И виждаме в момента едно недоволство от страна на населението относно липсата на сигурност от страна при природни бедствия и аварии, наводнения и други. Тоест населението иска не само да се подобри управлението, да се намали корупцията, но също така и да се осигури повече сигурност на гражданите спрямо природни бедствия и аварии. И да се инвестира повече в човешки капитал в страната. На всички сектори трябва да има оценка на риска. Това е много важно, ключово за този регион от Централна Азия. И ние трябва да намерим нов начин да преформулираме какво представлява службите за сигурност и разузнаването. Те могат да служат, за да доставят благосостояние на обществото. И начина по който Казахстан дискутира новите технологии при осигуряването на сигурност, това е вече нещо интересно за нас. Можем да започнем да говорим за киберсигурността и да отворим глава за преговори, свързана с киберсигурността. Така че, вярно е, Казахстан е изправен пред предизвикателства, които са от най-разнообразно естество. Както вече казах, исламизация, терористични рискове и много други. Но това не е единствения проблем. Проблемът е, че обстановката в региона е също много комплексна и сложна. И казахските власти считат тези елементи на демокрация, на демократическо управление, трябва да са водещия елемент в пътя им напред. И трябва да се съсредоточат към по-добро управление и повече сигурност. Мисля, че това ще е един от въпросите, които ще обсъждаме и където ние и Казахстан имаме много сходни ценности. Имаме много сходни разбирания относно дефинициите на проблемите и ще спра до тук. Благодаря ви за вашето внимание. Grazie, ringraziamo eh, la signora Лаурела per il suo... Благодаря на госпожа Ларюел. И сега даваме думата на господин Звотис, който е председател на службата за защита на човешки права в Казахстан. Благодаря. Дами и господа, преди няколко дена Върховният комисар по човешки права спомена Казахстан, Беларус и Узбекистан като примери за това как, за държави, които не приемат критиката на техните правителства като възможна альтернатива. Да, наистина, тук се използват различни методи, като натиск, клевета, арестувани дори, турмоз и мъчение и това е неприемливо отношение към бравозащитниците. Нека няколко примера да ви дам, но, това, но преди това искам да подчертая следното през последните 15 години нито един изборен процес в страната не бе признат от Европейския съюз и ОИСР като редовно протекал. Почти няма политически опоненти в парламента или в регионалните правителства. Много депутати и в парламента политици и представители на гражданското общество са опитвали да се регистрират за участие в политическия живот, но това с не им е било позволено, тъй като този процес не е само технически или бюрократичен, а се превърна в идеологическо оръжие за манипулиране на общественото мнение. Почти е невъзможно да бъдеш дисидент в Казахстан. Нямаш право на свобода на изказа и свобода на сдружението. В много провинциални градове, например, е почти невъзможно да се демонстрира или да се излиза на протест по улиците, просто защото те са забранени. През май 2020 година около 150 жалби бяха подадени за потъпкване на човешки права. Почти нито една политическа демонстрация, била тя и мирно протичаща, не се е провела в Казахстан, без след това нейните участници да са били подложени на голен, гонения в много зори. Някои техните организатори са задържани още преди провеждането на самата демонстрация. Същото се отнася и за телевизионните или радиостанциите, които представят различни на правителството гла... гледни точки. Същото се отнася и за уебсайтове, които не споделят официалната идеология. Журналистите, които работят в тези органи, понякога са подлагани на гонения и тормоза, понякога даже и задържани мъченията, изтезанията са широко застъпени като методи. Това стана ясно след проучвателна мисия в резултат на подадени жалби. Стана ясно, че Казахстан не изпълнява поетите ангажименти по силата на конвенцията на ООН е против мъченията. Освен това, не спазва международните си и задължения, както става видно от факта, че не изпълнява и задълженията от конвенцията от Орхус. И в края на септември тази година ще се проведе среща на мониторинговия комитет по спазването на тази конвенция, за да се произнесе по сериозността на нарушенията. Също така искам да отговоря и на някои коментари от страна на казахския посланник пред, Европейската, пред Европейският съюз. Наистина Европейският парламент има Европейският парламент, председателят го Председателя прекъсва. Дали може малко по-бавно да четете, защото преводачите не могат да ви следват със същата бързина. Благодаря. Да. Искам да продължа о безпокойството си заради тези събития. Нека да дам няколко примера. Със сигурност сте чували за гладните стачки и за стачките, които, се, които протичат в Казахстан през последните няколко месеца. Има комисии, които се стремят да подпомогнат за разрешаването на това на тези процеси, но не успяха и около хиляда работници бяха уволнени. На 16 декември миналата година, т.е. деня на независимостта на Казахстан и в резултат на непремерени силови действия на властите против демонстрацията, която бе предвидена на главният площад и поради провокации, всичко се изроди в улична битка и чупене на магазини и витрини. Освен това, полицията се намести с автоматично оръжие, разпръсна протестиращите и 15 дори загинаха. Правителството обаче не си направи труда да разпореди провеждането на разследване на този процес. В първата половина на 2012 година бяха проведени няколко наказателни съдебни дела, в резултат на които бяха осъдени много дисиденти, срещу които след това бе упражнено насилие и мъчение. Освен това, се използват полицейски сили за умиротворяване на вълнения и бунтове. Тяхната, тяхното действие е толкова силно и непремерено понякога, че загиват хора в резултат на тези потушавани манифестации. Например, в момента мога да дам пример с съдебният процес, който се води срещу социален дисидент, обвинен в бунтовнически действия и съучастие с престъпни организации. Аз самият следя развитието на този процес. Това е партия, която от няколко години се стреми да се регистрира, но е невъзможно, тъй като защитава позиции обратни на тези на правителството. В резултат на това обаче се използва посттоталитарен съветски жаргон от страна на властите при воденето на съдебното дело – Европейският парламент, други международни организации също са привлечени за участие, изразно отношение в този процес, който следователно бива отречен и осъден от всички тях. Ето за това искам да кажа, че при това положение на нещата политическата опозиция в Казахстан нараства все повече и повече и трябва да признаем, че виси угроза на всеки политически активист в страната. И така, с оглед на преговорите, които се водят сега между Европейския съюз и Казахстан, аз искам да се обърна официално с молба към вас, да изискате от казахските власти официално обяснение за състоянието на зачитането на човешките права и да се установи международна експертна комисия, която да проведе независимо разследване на събитията от декември миналата година, за да се проследи отблизо съдбата на всички, които са задържани. Козлов, например, е един от тях. Благодаря. Благодаря, казва председателя. А сега давам думата на госпожа Звотич, която работи в отдел човешки ресурси и политика. Благодаря, дами и господа. Казахстан е важен е, стратегически партньор на Европейския съюз в Централна Азия по две причини. Е, първо, заради економическите специфика на страната, е, неговите природни ресурси и успешния преход към капитализъм. А, освен това и партньор в международни организации. И трето, заради политическата стабилност в страната, една партия Русия около 20 години управлява страната. Това е предизвикателство и може да се разглежда като сигурен партньор за европейците и е отворена врата за западния бизнес към пазарите на страната за сътрудничество с Казахстан. От друга страна, от гледна точка на задълженията на страната за демократизация и върховенство на закона, още не са осъществени страни и Европейския съюз постави ударението върху това. Казахстан като остров на стабилност е понякога засенчена и това е свързано с поредица от причини. Първо, в Западен Казахстан през декември имаше насилие. Второ, съдилищата срещу правозащитниците. Всичко това хвърли сянка, още повече, че имаше и прилагане на мъчения, въпреки че Казахстан е страна по Конвенцията на ОНЕ против мъченията от 1998 година. Освен това, активисти на гражданското общество, е, които е, показаха как правителството се справя с конфликтите. На четвърто е, място правителството отхвърли изискванията на върховния представител на ОНЕ за човешките права. Послед... Събитията от декември миналата година, дори употребата на мъчения, освен това и в в момента течащите дела срещу представители на опозицията е, с е, е, многобройни нарушения на наказателното право в, в Казахстан има, освен това, и управление, когато правото се заобикаля и се използва за политически цели. Цяла поредица от събития показват, че политиката в Казахстан е повече от когато и да било се управлява от властта и се предотвратява всякакъв опит за политически протести. Освен това има салафистски групи, което поставя под съмнение твърденията на Казахстан за това, че се стреми към економически и политически демокрация и стабилност. Всички тези инциденти показват, че има все повече протести в обществото, но едновременно с това и от, раздалеча, отчуждението на определени групи от обществото от държавата. Има много политически действия, по които показват за нарастваща загуба на легитимност от страна на режима, който в момента управлява страната и много трудно се постига баланс между сегашните асиметрии в сигурността на страната. Така че ние поставяме под въпрос понятието стабилност и изобщо условията за да има стабилност това всъщност сега за 15-та година се прилага стратегията на Европейския съюз прямо Централна Азия и държавите членки на Европейския съюз знаят, че инструментите в тяхната политика в момента не съответстват на предизвикателствата не само в Казахстан, но и в съседните страни. От една страна, ние винаги се опитваме централно-азиатските общества да станат отворени общества, които да се управляват по-добре и да се е, премости пропаста е, с, с, чрез диалог. От друга страна, е, европейската политика е насочена върху стабилността и се стреми да насърчава режимите в Централна Азия към економическо сътрудничество, и е, понякога не се взема под внимание как се държи апарата с опозицията. Е, има авторитарни режими, като този на Назарбаев, в момента монополизират публичното пространство. Въпреки това, тъй като е, е, пейзажа на медиите се променя, обществото се страхува от нарастваща централизация. И е, това прави е, все по-опасно е, европейските партньори да разчитат на режимите, които в момента са на власт там. В е, заключение искам да кажа няколко думи за прилагането е, на това как казаното от мен е, трябва да се е, отрази на преговорите за партньорство. Резолюцията на Европейския парламент от март 2012 година съдържа много важно послание. Е, Европейския съюз и Казахстан могат да извлекат зимна изгода от по-дълбокото сътрудничество но е, това трябва да бъде поставено под условие, а именно политически реформи, е, които да е, гарантират за политическата воля на казахстанското управление да прилага общи ценности. Това е изискване към всяко смислено сътрудничество, защото трябва да има някаква морална обща основа, е, защото в противен случай преговорите няма да постигнат желаната цел. Преговорите между Европейския съюз и Казахстан трябва да изхождат от принципи и е, в заключение ще кажа кои са те. чрез по-малко постигаме повече вместо да се опитваме да покрием всяко потенциално сътрудничество, трябва да определим партньори, е, приоритети. Това е първо. Второ, е, повече принципи е, за реалистично постижимите цели от економическо сътрудничество с Казахстан. Какви биха били ползите от това сътрудничество? На трето място, в дискусията трябва да се ръководим не от технически, а от политически съображения, и да признаем, че както при всяко партньорство, е, споделените, цели, е, споделените ценности са важни и на четвърто място е, върността към тези ценности трябва да се посочва не чрез декларация от намерение, а чрез конкретни действия. Благодаря ви. Благодаря за вашето изказване. А сега сега има думата Тобиас Бауман, който е отговорник за Асоциацията на Германската камера, на Търговска камера. Благодаря. Ще говоря на немски, ако е възможно. Моля, служете си слушалките. Dank zunächst für die Einladung. Ähm, ich благодаря за поканата тук. Разбира се, аз лично ще говоря от немски аспект на економиката, но в крайна сметка мисля, че отношенията ни с тази държава, разбира се, са, е, са важни и за Европа. И така, за Казахстан а, Европейския съюз и търговията с нас е нещо много важно. За нас също това е страната, която в Централна Азия, която а, а, в момента има, може би, най-добри търговски връзки. Не така беше в началото. Имахме големи перспективи спрямо Узбекистан с 25 милиона души населени. Но а, в крайна сметка се разви много повече газовият сектор в Казахстан и съответно а, през 90-те години Казахстан постепенно измести Узбекистан в економическите отношения с Европа и над 90% от контактите ни с бившите съветски републики са с Казахстан сега. Казахстан е економика, базираща се на основните суровини. Над 90% са суровини въз, въз основа на въглеводороди и метали. Основният вносител на тези продукти е Европа, разбира се. Германия обаче не е най-големият инвеститор в Казахстан. Холандия е най-големият такъв, че с 40% инвестиции, 7% след това за Франция, а Германия чак на 11-то място с 1,6%. Така че мога да кажа, че Казахстан е много важен пазар за европейските економики. И съответно това е също и държава, източник на основни суровини за нас. Държава с много голям растеж. Е, БВП на, на Казахстан непрекъснато се покача всяка измината година и дори след кризата имаме ръст от 5-6% на година за 2011 година износът се увеличи с 15%, двустранните търговски отношения между Европейския съюз и Казахстан представляват за сега около 29 милиарда евро. За Германия имаме над 6 милиарда евро двустранни економически отношения и а, износът към Казахстан се увеличава за всеки изминат ден и дори е по-голям от вноса, който правим от Казахстан, от към Казахстан. И така. 6,2 милиарда търговски обмен между Германия и Казахстан. Русия, Казахстан, Рус... с Русия имаме 75 е милиарда. Виждате 10 пъти повече. Но Казахстан, както и останалите страни от региона, се характеризира с нужда от много спешна модернизация. Има нужда от повече инфраструктура, повече производствени мощности. И, и трябва да се започне от изграждане на инфраструктурата, да се що медицинските грижи и Казахстан, така както и останалите държави в този регион, с, тези държави са а, особено интересни за европейската економика. Казахстан печели е, в, в брой, така да се каже, защото притежава капацитета да изнася успешно първични суровини. И успява да, да се наложи благодарение на зависимостта, която Европа все още има спрямо първичните суровини. Такъв е случай с цените на петрола. Цените се увеличават, въпреки че ние не увеличаваме количествата в нос. Чухме колегите, които говориха по основни проблеми. Липса на прозрачност, липса на прозрачност и при процедурата при вземане на решенията, тясна връзка между економиката и политиката, много тежка бюрокрация, много голяма корупция. И ако погледнем малките и средни предприятия, няма кой знае какъв напредък в това отношение, няма как развитие. Економиката се контролира предимно от монополи, които са организирани в частни предприятия, но които все пак се контролират от държавата. Като цяло, има много пропуски, с които правителството трябва да се занимае. Така че една от основните задачи на казахския народ е да се освободи от зависимостта си към първичните суровини. Когато говорим с нашите партньори и казваме, не искаме да бъдем зависими, искаме да създадем работни места, искаме да диверсифицираме нашите производствени структури, това е хубаво. Но за тази цел не мисля, че Казахстан е най-доброто място. А, пресрочил съм си времето, така ли? Съжалявам. 6 минути съм имала. Четири минути ми казвате, че ми остават. Добре. Трудностите са в това, че няма рамкови решения, няма закони. И когато се вземе решение да се инвестира в Казахстан, това е економическо решение, а казахстанският народ не го разбира и си мисли, че има друга мотивация. Нещо друго. Казах вече партньорства за суровини, за основни суровини с казахското правителство. Те държат контрола. Банковата криза е друг въпрос, също много важен. Трябва отново да се върнем на нея, а съществува също и митническият съюз, който има голямо значение. Благодаря. Много благодаря, господин Бауман. И сега даваме думата на следващия оратор, господин Винен, който е генерален директор – на Международната конфедерация на синдикатите. Благодаря. Аз представих своите идеи за социалното модернизиране на Казахстан, наречени 22 стъпки за, по пътя към едно универсално общество, зачитащо трудовите права. И тогава всъщност бе изключително интересно да видим какви реакции постигнахме днес в а, нашите преговори са включени няколко синдикални организации от Казахстан, някои от които обединяват около 2 милиона трудещи се от Казахстан. Други пък твърдят, че тяхната членска маса възлиза на 70 000 и представлява 38% от работещите в Казахстан. В Казахстан обаче синдикатите са съответно ограничени от правителството, от трудовото законодателство, което е меко казано много малко, много ограничаващо и почти лишено от всякаква гъвкавост. Там почти липсва социален диалог между социални партньори. И така, синдикатите не могат в крайна сметка да защитават интересите на своите членове. Въпреки, че там все пак съществуват ангажименти поети по силата на международните конвенции, към които принадлежи Казахстан. Въпреки, че там всъщност на хартия има трудово договаряне, на практика то почти отсъства в, при последните трагични събития в северната част на страната загинаха 12 до 16 души. Още се изчисляват загубите и те загинаха всъщност в сблъсък между властите и демонстрантите. Защо се получи този сблъсък? Защото правителството се опитваше да наложи трудово законодателство, което всъщност не бе изобщо продукт на общ преговорен процес или на консултации. Синдикатите са много слаби нямат никакъв опит и съответно са боязливи. Боят се да действат в един такъв свят, в една такава държава, където не се прилагат и не се зачитат никакви законови ограничения. Фирмите изобщо не съблюдават правилата, нито пък се подчиняват на трудовото законодателство, когато изобщо го има и в резултат на това е, работниците се страхуват и понасят каквото трябва, каквото им се наложи да понесат. А пък ако има протести, те са потушавани с е, изключителна жестокост. Събитията от 2011 година са много добре описани в един наскоро публикуван доклад на Human Rights Watch и съответно ние го подкрепяме. Синдикатите в Казахстан се опитват да участват в преговорни процеси, опитваха се, но в крайна сметка не успяха и освен това загубиха и контрол над стачните действия. Работниците в резултат на това загубиха вяра в тях. Затова други опозиционни групи се наложиха при организирането на протести преди синдикалните лидери да го осъзнаят, членската маса осъзна по-ясно, че се нуждае от международна подкрепа, от съдействие с синдикати от други държави, тъй като ситуацията вече не е само вътрешно казахстанска. И така някои експерти от, междуна... от нашите среди, като експерти, в областта на международния синдикализъм ние смятаме, че в Казахстан почти няма условия за стачни действия. Всъщност няма законно основание, на което тя да се упражнява. Наистина няма стачки. Факт е, че е нямало стачки през последните 20 години, откакто Казахстан е независим по въпроса сега за изпълнението на ангажиментите поети от подписването на Международната конвенция на МОД следва да отбележим, че няма трудово законодателство и заплатите не се регулират според него. В момента се говори за евентуален закон, който да регулира синдикализмът, но перспективите за сега са още неясни. Изглежда дори, че законът ще се затяга и ще предвижда още по-строги мерки, особено в случаите на стачни действия, които са почти забранени, незаконни. И така, съгласно традицията в Казахстан, такава каквато я познаваме през последните десетилетия, има протести срещу случващото се и срещу действията на правителството. Това, както стана ясно вече, винаги води до драматична развръзка. Дали има надежда за това реформ, процесът на реформиране на синдикалното движение в Казахстан да се пробуди. МОД и Конфедерацията на международните синдикати започна работа, организира конференция по въпросите на регионалната проблематика. За съжаление това е, дойде късно като разрешение молбата за участие на казахстанските синдикати в Международната синдикална конфедерация доведе до изпращането на многобройни мисии на Менсто, както и написането на много доклади, които да отразят събитията там и да препоръчат създаването на една наистина демократична обществена тъкан, която да защитава правата на работниците, а не тези на правителството и апарата. Силата на на синдикатите евентуално би могла да се превърне в причина за прогрес там. Да не забравяме обаче нарастващите трудови конфликти там и факта, че те най-вероятно ще се увеличават в бъдеще. По въпроса сега за партньорството между Казахстан и Европейския съюз, ние сме особено заинтересувани от економическия и социален аспект на това партньорство, тъй като именно тези елементи не са зачитани в Казахстан днес партньорството между Европейския съюз и Казахстан е положителна стъпка напред. напред. Само, че ние бихме искали един по-строг текст в това споразумение, който да изисква прилагане и на практика на поетите ангажименти спрямо МОД. Като, например, официална политика за определяне на заплатите, трудово законодателство и неговото прилагане на практика. Благодаря. Добре, благодаря. Благодаря за вашите изказвания. Сега ще дам думата на госпожа Яконсари, която е докладчик на Европейския парламент за Узбекистан и тя ще поеме председателството. Благодаря ви. Благодаря на нашите гости, които поделиха своите познания е, беше много интересно да ги чуем и като докладчик е, по преговорите аз мога вече да предположа, че сме тръгнали по правилен път, че сме на прав път. Е, по препоръките в момента ние търсим компромисни изменения с докладчиците в Сянка. В нашата резолюция от е, март 2012 година и в нашите препоръки ние винаги сме настоявали на това, че напредъка в е, преговорите трябва да бъдат обвързани с напредъка на политическите реформи и е, с платите ангажименти в областта на човешките права и на демокрацията. Ето защо ние настояхме е, нееднократно, включително и в е, нашите препоръки, е, ние искаме Европейския съюз да набляга на правното обучение, на образованието и изобщо на помощта за прилагането на един е, добър план е, за действие в областта на човешките права е, за, Афгани за Казахстан, който обаче не се прилага. Но е, сигурността е един от ключовите фактори и, както каза госпожа Марлен Ларуел, е, както вътрешната, така и външната сигурност на Казахстан е, са под въпрос. Казахстан може да осъществи водеща роля в стабилността и сигурността на региона, но възниква въпроса къде се срещат вътрешната и външната сигурност, защото те са взаимно обвързани. Казахстан като че ли е разбрал това, и е, неговите е, ясни стремежи към е, демокрация са част от връзките с Европейски съюз и други международни ангажименти. Въпреки това обаче реалното прилагане на този план се подронва и, и аз съм сигурна, че през този век е, подобна политика не може да доведе до успех, както виждаме навсякъде по света. И затова моят въпрос е доколко Европейския съюз като най-голям и най-сигурен търговски партньор и най-голям инвеститор в Казахстан може да го насърчи да прилага към своята модернизация, защото чрез вътрешна сигурност ще има реален процес на демократизация с човешко достоинство, което предполага права за всеки гражданин, включително и за младите хора. Аз искам да кажа, че е, в през телевизията, телевизията в моята родина в Финландия зададе въпрос как се представите Европейския съюз след 10 години и затова бих искала да задам на нашите гости следващия въпрос. Къде виждате Казахстан в Централна Азия след 10 години, например? Е, как се представите бъдещето на Казахстан? може би е прекалено е, сложен е, въпрос. Е, мислите ли, че трябва да бъдем толерантни към мъченията? И аз съм сигурна, че това взема своето място в документа за нашата политика. И въпросът ми е как, според вас, Европейския съюз може да помогне на Казахстан подобни случаи на мъчения да не се повтарят повече? Какви мерки трябва да се вземат? И мислите ли, че Европейския съюз може да изиграе някаква роля? А, може би Искам да попитам, да, тъй като, тъй като посланника в Казахстан е тук, може би ще ви дам думата, за да отговорите на моите въпроси. But, uh, perhaps, uh, Mr. Uh, може би госпожа Николай от е, групата на либералите първо ще получи думата. Благодаря, госпожо председател. Приветствам изслушването тук. Считам, че това е много важно, много ползотворно изслушване. И смятаме, че имаме добър подход по този въпрос. За съжаление, ситуацията в Казахстан се остава много деликатна. И дори и да не харесваме всички решения, които се вземат на политическо ниво в страната, те все пак са наши партньори. Някои от експертите ни казаха, че Казахстан е партньор на много държави членки. Трябва да вземем предвид реалността. За да постигнем положителен резултат, ние трябва да признаем, че в Казахстан има все пак и положителни аспекти. Смятам, че участието на ООН в някои от кризите е нещо положително, спря се някои типове насилие и тук публикувахме една резолюция относно затворите в Казахстан. Това също е нещо положително. Разбира се, има нужда и от повече. Бихме желали да има освобождаване на всички политически и други затворници, както и на всички полити... журналисти, които са били затворени. Но за тази цел трябва да има допълнителни преговори с правителството. Но като цяло нещата вървят в положителна насока. И когато поискаме някой да участва в нашите ценности, аз съм по-скоро положително настроена към Казахстан. И за това съм за продължаване на преговорите. Нещо друго. Ако ние нямаме този положителен подход, съществува голям риск да поставим проекта за интеграция на целият район под опасност. И не мисля, че някой в Европейския съюз харесва подобна идея. Защото ако това се случи, няма да постигнем повече демокрация и повече правова държава в района. Европейският съюз е единственото лице, действащо лице, което е успяло по някакъв начин да промени ситуацията – дори включително и тази на задържаните лица. Но ние не бива само да се задоволим с критики. Трябва да предприемем действия, трябва да отидем пак в Казахстан. И съм за това да продължим да подкрепяме опозицията и пресата по много конкретен начин. Да искаме все повече правова държава, все повече човешки права и съответно да подкрепяме на тези действия в Казахстан. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Докладчикът Сянка от Алде трябваше, трябва да, напусне, да напусне залата сега, затова и дадох думата. А сега, господин посланник, имате думата. Honorable Chairman, thank you very much. Благодаря, госпожо председател. Мога ли да е, взема думата накрая? Да, не се съмнявам, че е възможно. Сега, госпожа Кил Нилсен, докладчик от Зелените. Благодаря, госпожо председател. Аз смятам, че това изслушване е много важно. Аз съм удовлетворена от изказванията на специалистите, които изслушахме, е, които очертаха една много богата и много интересна картина благодаря ви за това. Бих искала да изкажа своето задоволство от присъствието тук от господин Софтис, който беше освободен от затвора. Е, много се радвам, защото много депутати се мобилизираха, за да постигнат неговото освобождаване. За това го поздравявам лично. Независимо от това обаче, искам да се върна на факта, че днес има много е, затворници по съвест в е, Казахстан, които също трябва да бъдат освободени. Новия доклад на Организацията за економическо сътрудничество и развитие и на National Democratic Institute говори за делото срещу Козлов. Аз се чувствам лично засегната от това дело. Защо? Защото аз лично бях поканила господин Козлов на изслушване в Страсбург през ноември 2011 година и е, е, е, 2011 година по време на делото е, той е трябвало е, да се отчете за това какво изказване е направил пред Европейския парламент. Най-подробно да предаде всички изказвания и в сайта е, е бил въведен един протокол от заседанието на Европейския парламент. И съответно той е бил подведен под отговорност за клевета на родината си в чужбина. Така че искам да кажа на колегите, че това е скандал скандално и че ние непременно трябва да вземем отношение по този въпрос. Е, в е, Европейския парламент, признат като демократична асамблея, ние сме свикнали да организираме открити дискусии. Е, факт, че посланника на Казахстан е, в момента присъства. И аз високо оценявам това. И смятам, че ако е, факта, че е, представители на страната присъстват на нашите заседания и че това довежда до обвинения и дело е, срещу хората, които сме поканили, тогава ще се принудим да е, провеждаме заседанията си на закрити врати. Ние държим на демократичен и прозрачен е, дебат и заради това искам да кажа, е, както и и вие, господин посланник, казахте, се надявам да си водите записки и е, надлежно да кажете това, което аз съм казала и се надяваме господин Козлов в най-скоро време да бъде освободен. Искам да ви напомня, че по време на изслушването в Страсбург присъстваше и журналист господин Виневски, който след изслушването е, беше арестуван, последствие беше освободен. Но ако е, във всеки случай, когато е, чуем свидетелски показания или на правозащитници, или на затворници, или на журналисти, и ако в последствие те бъдат втикнати в зандани, е, то е, тогава е, искам да привлека вниманието на колегите и тези случаи да не остават без последствия. Благодаря ви. Благодаря. Следващият госпожа Егле от НП, следващият оратор. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички преждеговоривши, които взеха отношение и ни предоставиха много пространна информация за събитията и тяхното развитие. Тъй като днес ни занимава споразумението за партньорство с Казахстан, то всъщност е причината за това изслушване, то тогава нека да припомним, че то е в сила от 1999 година. Освен това бе много важно споразумение и двете подписващи страни пожелаха да го разширят и задълбочат. Ето за това Смятам, че двете страни по споразумението могат да извлекат ползи от него, т.е. може да има напредък. Но за да има такъв един напредък, трябва да се уважаваме взаимно. Всички преждеговоривши всъщност вече го подчертаха. Даже и госпожа Кил Нилсен, която говори преди мен. Не бива да забравяме положението на трудещите се там и благодаря на експертите за това, че подчертаха техните проблеми, а и проблемите на трудещите се, а и защо очертаха проблематиката в страната. Искам да попитам до каква степен синдикатите в Казахстан могат да защитават правата на трудещите се. Обикновено, както разбирам всъщност, най-добре защитаваните са трудещите се от нефтопреработвателната промишленост. Другите са изложени на много сурови условия, например на голям студ. Синдикатите всъщност почти не им обръщат внимание. Така поне, такава е поне информацията, с която аз разполагам. Често се изисква от тези трудещи се Всъщност нормалното е да очакваме всички трудещи се да бъдат защитавани в еднаква степен от синдикатите. тук се оказва, че е, тези, които работят в петролната промишленост са най-добре обслужените, ако мога така да се изразя. За това, госпожо председател, задавам този въпрос. Хората се стремят към стабилност, сигурност. Схващана в най-общ смисъл – гражданска сигурност, както и хранителни доставки. Предложението на докладчика е добро начало. Смятам, че има много подадени вече и изменения, но е едно добро начало и се надявам, че ще постигнем компромисни споразумения, които в крайна сметка да подобрят началния вариант. Смятам, че трябва определено да подчертаем и да включим човешките права и върховенството на закона. Аз съм силно загрижена и за младеща там. Ние, евродепутатите, трябва да се замислим за това какво бихме могли да постигнем по направлението, например, Еразъм за всички. Сега по въпроса пък за търговското развитие, тук има какво още да се направи, а и в областта на инвестициите. Това Казахстан всъщност не е само важен енергиен партньор за нас, това е централна, ако мога така да я нарека, държава в Централна Азия. Важна е и като стратегически фактор в борбата с тероризма. Затова смятам да предлагам да вземем много на сериозно то, то, това споразумение за партньорство, за да може то да произведе ползи и за двете подписващи страни. Благодаря. Next. Благодаря. Следващият оратор, господин Меби благодаря. Благодаря на всички, които представиха доклади и се опитаха да ни дадат една ясна картина за това, което се случва в Казахстан. Мисля, че получихме много ясна възможност да видим на място по време на преговорите какво става в Казахстан, особено що се отнася до правата на работещите, правата на, на всички останали населението и човешките права. Така както беше обявено и от други, има напредък в преговорите, особено свързано с политическата реформа. Искам да уточним, че аз със сигурност нямам намерение да налагам европейски ценности на който и да било. Понякога правителство на Казахстан се защитава точно така, казвайки, ви се опитвате да наложите вашите ценности. Но е, има искане за свобода, за свобода на словото, за свобода на човешките права. Това са искания на казахското общество, на работещите, на хората, които живеят там. Това не са искания, идващи отвън. И е, смея да твърдя, че в нашите преговори изборът за Европейския съюз е много важен от една страна трябва да защитаваме търговските си интереси и геостратегическите си а, интереси, но да не се задоволяваме само с устни обещания за права на работещите и права на хората като цяло. Ние трябва да подпомогнем работещата класа в, Афгани... в Казахстан да защитава своите права и да чакаме конкретен напредък. Именно тогава можем да имаме ясни заключения, че има напредък. Защото ако погледнем това, което се случило миналата година, няма всъщност истински напредък. Напротив, дори нещата са се върнали назад. Отговорът на режима, затвора, изпращането затвора на различни лица – и също така начина по който се провеждат съдебните процеси. Говори се за използване на мъчения, е, за да ги накарат да си признаят. Както виждате, такъв е и случай с господин Козлов и също така и други. Методите, които са използвани. Например, ето, както се спомена, за записване на изказванията пред Европейския парламент, има подслушване на телефоните и други. И също и начина по който се а, водят съдебните процеси, превода, който се осигурява или не се осигурява, или пък а, начина по който се отпуска времето за защита. Всичко това влушава ситуацията. И много често става възможно за компаниите да обират направо работниците си. И води до допълнителни социални напрежения и проблеми и с НПО-тата. Нека да продължим да следим отблизо тези въпроси. И другият основен въпрос е ролята на европейското сътрудничество тук. Защото има голям брой обвинения, включително и към италианската, една италианска компания, която също е, е, обвинена в корупция в Казахстан. Има и други компании, които са немски и от други държави, и които са обвинени в сходни корупционни сделки. Така че трябва да следим отблизо нещата. Благодаря. Сега господин Рушек и след това ще дам думата на посланника. Така че ще имате възможност да отговорите на въпросите. Господин Рушек. It's been mentioned that Kazakhstan had OSCE membership in... Благодаря ви. Вече се е, каза, че е, говорим за членство е, на Казахстан в е, Организация за трудничество и е, търговия сътрудничество 2010 година. Ако се върнем обаче назад, ще видим, че от, е, от 70-те година до сега е имало е, три е, кошници, е, е, стратегия, е, економически обмен и на трето място човешки всички граждански права. Е, е, тогава бившия така наречен Запад се отнасяше с е, изтока. И мисля, че процесът все пак беше успешен. И мисля, че ако не беше успешен, дори е, нямаше ние да присъстваме тук като бивши комунистически страни. Аз мисля, че Организацията за економическо развитие и сътрудничество е, по този начин показа как трябва да се съчетаят тези три нива защото има политически е, стратегически интерес тук. Е, Казахстан все пак е в Централна Азия. Ние искаме да търгуваме. Те също искат да търгуват, но ние искаме да видим и някакво подобрение на гражданските права, на човешките права, на правата на трудещите се и прочие. Е, тоест,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 Искам да благодаря на нашите гости е, за това, че те дойдоха е, и ни е, запознаха с проучвания, но ние сме политици и трябва да се знае, че тези процеси не протичат в празно пространство. Ние нямаме граница с Казахстан. Казахстан е в Централна Азия и има буферни страни между нас и Казахстан. И за това бих искал да попитам нашите нашите гости как оценяват събитията в Русия в момента. Дали Русия и Казахстан искат евроазиатска интеграция. Дали чрез митнически съюз или друга форма на интеграция. Това се отразява и на нашите връзки с Казахстан. Е, така че въпросът ми е и ясен към нашите панелисти. Какво е отражението на евроазиатската интеграция? Е, как се възприемат те от е, Русия и от Казахстан? А сега, господин Танок, да, съвсем накратко, съвсем накратко, Съжалявам, господин председател. Искам само да кажа, че моята група много настоява на силни връзки на Казахстан с Европейския съюз. Е, е, искам да ви кажа, че когато аз станах член на този парламент, бях е, първия докладчик по политиката за съседство и настоявах Казахстан да стане част от това съсед... политика на съседство. И Европейския парламент първо гласува за, после пленарна зала против. Така че аз съм убеден, че Казахстан е истински партньор на Европейския съюз. И аз мисля, че дори традиционно можем да ги разгледаме като евроазиатския област. Те са забележителни положителна страна, като видим как се четава е, мюсулманското е, мнозинство с християнско младсинство. Те живеят в мир и хармония. Има и много... И е, така, причината за нашето неразбиране е, че те са наши съюзници в борбата срещу екстремизма и джихадистите. Това е добавена стойност от тяхна страна. От друга страна, тяхната стратегическа роля като докладчици на, на петрол, на природен газ, уран, забрани и освен това част от споразумението от Шанхай и те могат да бъдат е, една умерена сила и няма да дадат възможност на Русия и на Китай е, да създадат така наречения техен модел на много полюси. Разбира се, че ние можем да ги критикуваме за правата, обаче в момента те са в преходен период. Това не е либерална западна демокрация, така че ние трябва да видим, когато повдигаме въпроси за правосъдие или съдебна практика, и да критикуваме правителството, когато това е уместно. Мисля, че тази страна трябва да бъде насърчена и особено бъде насърчена във връзките си с Запада. И мисля, че е, там има едно постсъветско наследство е, при крайно религиозни елементи, е, които са извън политиката. Те трябва има суфитска традиция в Централна Азия и заради това аз искам да кажа, че моята група е поддържник на Казахстан, и искам да кажа, че ние е, въпреки това трябва да ги критикуваме е, по въпросите на човешките права и на демокрацията. Е, Благодаря. Да, само да ви кажа, че е абсолютно луксозно човек да мечтае даже за две минути на пленарно изявление, така че тук малко прекаляваме с лукса, защото тук е възможно човек да се изказва за малко повече от две минути, но така ли иначе ви призовавам да сте кратки. Давам думата сега на господин посланника. Благодаря. Този семинар, госпожо председател, организиран от Европейският парламент, е изключително интересен. И днес изслушахме изключително разнообразни становища по въпроса за връзките между Европейския съюз и Казахстан като новоназначен посланник. Аз бих искал в тези две минути, които ми давате, да подчертая, че оставам изцяло на ваше разположение на евродепутатите и на панелистите, които са експерти в съответните области, искам да им повторя. Значи, че, ние, че аз съм на, изцяло на тяхно разположение за последващи контакти или за обмяна на информация относно това каква е позицията на правителството, какви са намеренията на правителството поради една или, по една или друга тема. Знаете, че в момента правителството провежда процес на демократи... демократизиране и модернизиране в политически и економически смисъл. Тоест, Казахстан в момента е едно динамично цяло. Това се отнася включително и за връзките му с Европейския съюз. И аз отново потвърждавам нашата политическа воля да договаряме и да преговаряме по градивен, по конструктивен начин споразумението за партньорство. Разбира се, тези преговори със сигурност ще се проточат преди да стигнем до крайната им фаза и до подписването на споразумението. Но крайният резултат със сигурност ще превърне Казахстан в важен и отговорен участник в международните събития. Благодаря, благодаря, казва председателката. Благодаря и добре дошъл в Брюксел, господин посланик. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. 40% от работниците в Казахстан са организирани в синдикати. Това са работници във всички сектори, предимно в петролният сектор. Има също така разлики в условията на работа. Това е обяснено. Мисля, че държавата си дава много добре сметка за отговорностите и тези синдикати в Казахстан работят по същите принципи, както и навсякъде другаде по света. Те си имат собствени решения, организират се сами по начин, по който решат. Благодаря. So, thank you very much. And then... Благодаря. А сега господин Тобиас Бам. Благодаря. Няколко думи по темата за човешките права и за евроазиатската бизнес общност. Не можем да се задоволим да водим търговски отношения само с демократични държави. Това е иллюзия и предполагам никой не си не храни такива иллюзии. Не можем да изискваме подобни отношения и от нашите партньори економическите отношения най-вероятно водят до промени в културата. Това е по- възможния вариант и така ще се стигне до демократизация и по-голяма прозрачност. Това ще позволи да имаме подобрение в тези държави. Смятам, че трябва да се вземе предвид и обучението, и образованието, основни звена в нашата работа, и мисля, че там бихме могли също да допринесем много. Относно тази евразиатска бизнес общност, знаем, че Русия иска да създаде един нов блок и да упражнява своя контрол върху целия регион. Вече сме изживявали епохата на Съветския съюз, когато Беларус и Казахстан – трябваше да изкупуват продуктите на Съветския съюз, дори това да не ги интересувало като продукти. И сега трябва да вземем предвид институционализацията на тези две държави и да видим как еволюират нещата там. А също и на къде вървят тези държави. Мисля, че е все още е твърде рано да правим оценка на този етап. Благодаря. Благодаря сега, доктор Шмидт. Микрофон, моля. Първо, нека да се върна към въпроса, който си зададохте в началото, а именно къде ще бъде Казахстан след 10 години, като си има предвид настоящите тенденции – Страхувам се, че ако настоящата политическа тенденция продължи, след 10 години ще имаме една държава, която ще бъде много по-малко либерална от сега. Въпросът е какво да направим, за да избегнем подобен сценарий, защото той не е от наш интерес. Скептично съм настроена относно предложението да включим Казахстан в политиката на добросъседство на Европейския съюз. С ОИСР, с ОССЕ видяхме всъщност докъде е стигнал на политическата реформа на Казахстан. Те представят много грандиозни планови декларации, но нито една реална стъпка. И мисля, че можем да на този етап да дадем на Казахстан едни ефективни насърчения. Бих предложила да се придържаме към идеята, че ще бъде нужно, дори много нужно, да продължаваме да наблюдаваме какво става в казахстанското общество. И да следим политическите дела и политически обосновани съдебни процеси – да останем като наблюдател, не толкова да се месим, и да не влизаме в различни аргументации. Не става въпрос да налагаме нашите ценности. Но Нека да не забравяме, че казахстанското правителство, поне на хартия, се е, е ангажирало само да спазва тези ценности. Благодаря. Благодаря. А сега думата има Евгений Шофтис. Благодаря. Накратко. Да кажа, че дори и правителството да оказва натиск върху политическата опозиция, била тя и умерена, дори и била тя миролюбива, то в такъв случай правителството създава само за себе си вакуум, вакуум, който може да се запълни от радикални екстремистски групировки, които започват да надигат глава в Казахстан. И да, да без да забравяме факта, че това може да се влуши след изтеглянето на коалиционните войски от Афганистан. Ако, разбира се, позволим създаването на такъв вакуум, това се почва да се превръща в проблем на на сигурността. Тоест, ние трябва с отвоени усилия да сме за създаването на едно демократично действащо общество в Афганистан, в Казахстан, за да изхвърли то възможна радикализация реализация от собственото си лоно. Благодаря. Госпожа Марлен Ларуел има думата. Yeah, very briefly on the question of the... Да, съвсем накратко по въпроса за сигурността. Да, Европа трябва да бъде е, твърда по въпроса за сигурността и за това, че тя трябва да се схваща само като сигурност спрямо тероризма. Има и други заплахи. Има и друг вид заплахи, които също трябва да бъдат схващани като поле за действие в областта на сигурността. Затова можем, освен това, да противодействаме и чрез повече отчетност и прозрачност в организациите, които занимават с осигуряването на тази сигурност. В противен случай рискът би бил повсеместен. Благодаря. Благодаря за това изслушване и за участието. Надявам се всъщност, сигурна съм, че това ще ни бъде полезно, ще ни послужи за храна, като храна за размисъл при нашата резолюция. И в заключение бих искала да благодаря на организаторите на това изслушване, наприм, особено на, те, особено на тези, които принадлежат на правозащитни организации, защото тяхната гледна точка бе особено ценна за нас. Благодаря за това, че ни отделихте време при сигурно много натоварената си програма. Благодаря. Meine Damen und Herren, ich bitte Platz zu nehmen. Ако обичате, скъпи колеги, займете местата си. Продължаваме работата си. В, дневния ред е предвидена дискусия която беше включена в дневния ред по инициатива на Кристина Ойоланд, а именно по препоръка до съвета относно становяване на общи визови ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая с Сергей Магницки. Е е, това не е нещо ново. всъщност има визови ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая с Сергей Магницки. Конгреса на Съединените щати обсъжда подобно предложение и за моменти подобни предложения се обсъждат и в Парламентарната асамблея на съвета на Европа. На ОИСР. Е, миналата седмица се проведе дискусия е, върху използването на съдебни решения от политически власти. И виждаме, че днес тук е господин Ауда, който отговаря за Хелмеч Capital Management. Именно в неговото предприятие е работил господин Магницки. И е, това е породило множество затруднения, които са довели до смъртта му. Вътрешното министерство е провело разследване и аз бих искал да ви предложа първо да дадем думата на господин Пауда. Искам да, му, да го поздравя с добре дошъл, а след това да дадем думата на докладчите в сянка представители на различните политически групи в Европейския парламент. А, освен това, искам да дадем възможност и на представителя на външната служба, който отговаря за Русия, да а, ни каже също няколко думи. И освен това, разполагаме и с а, текста от 13 септември на Европейския парламент. С, е, удоволствие искам да поздравя с добре дошъл е, Михаил Казянов. Е, заповядайте първо, господин Плау, да давам ви думата. Uh, uh, господин председател, дами и господа, представители на Комисията по външни отношения, благодаря за поканата. Не съм за първи път тук. Вече няколко пъти говоря по случай Магницки. Така че предполагам, че повечето от вас вече са запознати с детайлите на случая. Но това, което ще говорим днес е какво ще правим във връзка с Русия и този случай. И има една презентация, която съм изготвил. Тя е на екраните вече. Той почина около 3, преди 3 години е задържан от полицията. Той беше бит през последната нощ от живота си. Ето ги снимките, които го доказват. Той е починал от а, този побой, но също така е бил мъчен. Има също много доказателства. Този случай, е, може би най-документираният случай за злоупотреба и накърняване на човешките права в Русия през изминалите години. Сергей Магницки самият той всъщност го е, е, документирал, защото е подал на 450 жалби за 58 дни престой е, в е, ареста. И е, много документи е, са били подписани, свързани с задържането му и с, разливи медицински, е, с различни медицински свидетелства. От близо 60-те души този списък, които са участвали пряко или косвено в смъртта на Сергей Магницки, 59 са се отървали от всякакво наказание. Единственият, който не е успял, е лекарят и той е бил обвинен в небрежност спрямо диагнозата, която е била поставена. И така. Имаше много жалби, много-много съдебни дела и в крайна сметка почти всички лица бяха освободени от съдебна отговорност. Как да решим този случай? Това престъпление не е религиозно престъпление не е идеологическо престъпление. Това е престъпление свързано с пари. Защото Магницки откри, че голям брой а, държавни служители а, са участвали в а, голяма сделка в извличане на над 230 милиона долара от е, правителството. За това именно той е бил измъчен и убит. Това е финансово престъпление. И беше решено да се проследят парите и да видим какво ще открием. Установихме, че Карпов, който е бил един от основните фигури в правителството, е извлякал 1 милион и 300 хиляди долара и е имал официална заплата 7200 долара на година. А иначе семейството му е получило тези 1,3 милиона долара. След това Кузнецов този, който е а, позволил да бъде арестуван с фалшиви обвинения Сергей Магницки. Също при годишна заплата 10 200 долара на година, в крайна сметка има капитали за 3 милиона долара на името на семейството му. Установихме, че госпожа Степанова, която е позволила да има връщане на данъците, и която печели 38 000, приблизително 38 000 долара на година, е имала 38 милиона на сем... имущество на семейството си, името на семейството си. Скоро установихме и жалби от 7 европейски държави, където са се появили част от тези суми. И един от основните вестници, който разглеждаше делото, установи, че след като е бил убит Сергей Магницки, а, измамите са продължили и са изчезнали още 370 милиона долара. Тоест, не е, всичко не е свършило със смъртта му. Установихме също така, че много от тези хора, които са въвлечени в извличането на пари, са пътували навсякъде из Европа. Така че ако не можем да получим правосъдие вътре в самата Русия, какво правосъдие можем да получим вън? Ами, за да имат тези хора тези пари и да пътуват навсякъде в Европа, значи те са привилегировани по някакъв начин. И Европейският парламент изготви три резолюции декември 2010, 2011 и май тази година призовавайки за визови ограничения и а, ограничения на капиталите на тези, които са извършили такова престъпление. До сега, въпреки призовите към, Евро... към съвета да направи нещо, нищо не, не беше направено. И седем държави и няколко международни организации също са участвали, включително Съединените щати, Канада, Парламентарната асамблея на съвета на Европа, ОССЕ и други. Освен това, имаме почти всички а, лидери на опозицията, на руската опозиция, които призовават също за справедливост. Виждате тук а, снимки на а, лидерите на опозицията. Михаил Касянов в случая тук, но и всички останали. Какво трябва да направи Европейския съюз? О, отговорът е, че ние трябва да изградим един списък на държавни е, длъжности и лица, които са отговорни за смъртта на Сергей Магницки и е, след това са е, продължили да тормозят семейството му. Трябва да замразим финансовите, финансовите капитали на тези хора и да им забраним да пътуват в Европейския съюз. Трябва да призовем отново Русия и да продължаваме така, докато има едно прозрачно разглеждане на случая. Ако това не е направено и не се направи за Сергей Магницки, трябва да се направи за други, които подлежат на такива ужасни мъчения, защото има много такива случаи. Единствената разлика в случая е, че тук говорят за Сергей Магницки, но има много други, които не знаем. И се надявам смъртта на Сергей поне да спаси други. Благодаря. Благодаря ви много, господин Болдър. Госпожо Ютланд. Um, Благодаря, господин председател. Само да допълня с призив на, към колегите да дойдат на излъчването на фър, на филм тази вечер в ESP 51G1 ще се прожектира този филм до вечера и ще допълни това, което чухме от господин Броудър по случаят Магницки. От юли насам, от юли, когато за първи път обсъдихме това, и когато за първи път изслушахме мненията на политическите групи, от тогава до сега аз проведох е, плодоносни срещи с много колеги, за да обсъдим именно този въпрос. И накрая получихме 11 изменения на проекторезолюцията, която бяхме разписали по-голямата част са мои собствени. Като докладчик две изменения са с въпросител, въпросителен знак, защото не бяха достатъчно ясни, но така или иначе изменение 10 е изцяло неприемливо за мен. Първата ми причина е от езиково естество, защото повтаря всъщност първата част от предходния параграф. Това е езиковата причина. А втората причина е факта, че би могла да ограничи действията на правителствата на държавите членки, когато дойде време да вземат решение дали да приложат визови ограничения или да замразят финансови активи, авуари. Преди малко говорих и с колегата Проташевич, който е автор на това изменение и го помолих да го оттегли, защото в противен случай аз не бих го подкрепила. И нещо друго, което искам да споделя, то малко по-маловажно, свързано с изменение номер 11. Господин Пърташевич е и негов автор и той се съгласи да оттегли едно, една дума. Думата е, споделям споделени ценности. По-точно аз не смятам, че имаме каквито да било споделени ценности ние в Европейския съюз и Русия. Тоест, е, думата споделени в комбинация с ценности, според него е начин да потвърдим на Русия, да и припомним нейния дълг. Според мен това не е така. Благодаря. Каза председателя, заповядайте господин Поташевич. Господин Поташевич от Вроцлав. Благодаря ви. Господин Бродер, ние говори за инициативата на госпожа Охоланд. Искам да започна с едно предложение за знание, което е по-лесно се обяснява. Когато аз предложих думата споделени ценности, аз имам предвид споделени ценности между Европейския съюз и Русия. Има такива и то много. Но е, в е, контекста на този доклад някои от тях не са действително споделени. Е, но аз по-скоро говоря за общочовешки споделени ценности. Няма нужда да ги изброявам. Една от тях са човешките права. Независимо от това, аз разбирам, е, че може да има недоразумение и заради това е, за нас като Народна партия не е проблем да гласуваме за измененията на госпожа Ойланд, което означава да отеглим думата споделени. Сега по изменение 10. Ние е, вчера обсъдихме въпроса на подготвителната среща. Няма съмнение по случая Магницки. Но това не значи, че няма съмнение по други случаи. Подобни дипломатични санкции винаги трябва да се разглеждат като е, средството, което прибягваме най-накрая това не е само мое мнение. Ние сме говорили и с други колеги от Народната партия, че е, тези изменения показват, че ние насърчаваме съвета да е, постъпва по същия начин и в други случаи. Но подобни санкции е, трябва да бъдат последното средство, до което прибягваме, защото продължаваме да храним надежда, е, че по подобни случаи може да се намери разрешение с руските власти, с, с каквато и власт да са овластените. А, нека да, да, да кажа, че по по-дипломатичен, по-европейски начин. Вместо дипломатични санкции. Но ние сме съгласни да подкрепим промяната, дори ние я предложихме. Вместо да има ясни доказателства. Сега, според изменението, като последно средство да има ясни доказателства за извършените престъпления. Сега, ясни, ясни може да бъде тълкувано различно. Какво значи ясно? Какво да, да очакваме руските власти да ни предоставят ясни доказателства? Не сме толкова наивни. Така че, доколкото имаме убедителни доказателства, те могат да бъдат предоставени от различни организации, неправителствени организации, е, хуманитарни организации, съветът на Европа или който да било, това означава, че това е достатъчно за Европейския съюз и за съвета е, за е, подобни мерки, както мерките предложени по случая Магницки. В заключение, ние заличаваме споделени предценности и предлагаме малка промяна в нашето изменение 10, вместо и ясни доказателства, убедителни доказателства. Mr. Sala. Thank you, Chairman. Господин Салър, благодаря. Господин председател, приветствам позицията на докладчика. Ние, политическата група на социалистите, сме съгласни с казаното. Смятаме, че случая на Сергей Магницки е един от най-добре документираните случаи на незачитане на човешките права и за а, проблематични правни практики, така както беше представено тук. Смятам, че Европейският съвет трябва наистина да наложи за визови ограничения за тези руски длъжностни лица и да замрази авуарите им. Смятам, че е много важно да имаме такива мерки, защото така ще съгласуваме позицията на съвета с парламента, който по-рано тази година прие доклад по темата. Много е важно да имаме едни набелязани целеви санкции, които ще бъдат инструмента за някакъв, за постигане на някакъв видим ефект по тези въпроси, без едновременно с това да се нарушат двустранните отношения. Мисля, че тук ще видите петте изменения в нашата група. Всички тези изменения са свързани директно с случаят Магницки. Ние подкрепяме тези изменения. Тези, които са директно свързани с случая Магницки. Смятам, че докладът е много добре написан, много точен, сбит. И нашата група със сигурност ще подкрепи текста. Благодаря. Господин Шулц, благодаря, господин председател. Както много пъти е, правим, в измененията искаме да има уточняване. Тези изменения, които представихме, бяха приети от докладчеството. Но тук искам да се спра на политическата оценка на този случай. Случай, който, с който отдавна се занимаваме. За съжаление, това не е единствен по да си случай. Това е пример който просто беше много добре документиран. Смъртта на Магницки показва как държавната корупция и корумпираната правосъдна система са довели до убийство. Русия от години се влачи с реформите в тази област. И ще трябва да да приемем ясна позиция. Тоест не трябва престъпниците да идват при нас в Европейския съюз и трябва да замразим и техните авуари, да попречим на използването на тези финансови средства от тях или от децата им и семействата им. Вярно е, възможно е руската страна да вземе едни контрамерки но това е само хипотеза. Но ние трябва да направим нещо в европейски план. Нямаме подобен пример и подобни случаи в Европейския съюз и в нашите съдебни практики. Трябва да има порицаване по този начин на, на тази правосъдна система, която ограничава човешките права. Благодаря. Да, ние сме за. Моята политическа група ЕКР. Искам само няколко думи на благодарност на господин Браудър, който ни даде тук възможност да проследим подробностите по делото. Освен това, много национални парламенти, включително и британският парламент са на мнение, че трябва да се действа. Това е един, една добра възможност да окажем натиск, бил той и нежен, ако мога така да го нарека. Отдавна обсъждаме този случай, не само този, а и много други случаи на политически убийства или други политически затворници, като случаят с Юлия Тимошенко в Украина. За съжаление, там нещата дерайлират много в посока различна от това, което очакваме да всички знаем, че е върховенство на закона и демокрацията. За съжаление, това е факт и искам да задам въпроса за държави като Русия. Те могат ли изобщо да продължават да бъдат част от Съвета на Европа, като е демокра... организация, основаваща се на върховенството на закона и зачитането на човешките права или пък съда за човешките права в Страсбург. Как може държава като Русия, където се случват от поколения на сам тези действия, потъпващи човешките права, да бъде член на тези организации? това е лош пример за бъдещето и е препоръчително да подбираме партньори по-добре за в бъдещето. И така, както казах, нашата политическа група подкрепя измененията, особено в случая с оттеглянето на думата shared, споделени ценности, защото наистина не съм убеден, че споделяме каквото е да било с тях. Благодаря, господин Лансбергис. Има думата сега. Благодаря, господин председател. Е, гласуваната резолюция е необходима, защото е, виждаме, че произвола на съдебната власт в тази страна е, непрекъснато нараства. И това засяга изменение 10. Виждаме се лошо написано. Първо, Има двойна обословеност на мерките. Първо, възоснова на добра документация, стига да има добре документирани доказателства за каквото и да е. Все едно, че казваме, е, извинете. Извинете, че споменаваме ограничителни мерки. Не е необходимо два пъти да се казва извинете. Сега, за прибягваме до тази мярка като крайен като крайна възможност, като, мяр, като крайна мярка, Тоест, не искаме да кажем, че сме изчерпали всички други възможности. Това е последната възможност. Аз аз отново гледам този проекто резолюция да въведем мерки като мярка. Това, това е, социалистите ли са го предложили в техен интерес ли е това? Защо искат да ни тикнат нас целият парламент към нещо, което не е ясно. Аз съм по-скоро за първоначалния вариант на текста. Ако либералите го подкрепят, нека социалистите да останат изолирани. Това е всичко. Next speaker, Сега давам думата на госпожа Анвикине. Викине Сергей Магницки е, беше убит на 16 ноември 2009 година. В е, нашия годишен доклад е, за човешките права в света Европейския парламент гласува през декември 2010 година и аз тогава бях докладчик по този документ. Има параграф по случая Сергей Магницки. Ние приганихме руските власти да проведат надлежно разследване и да изправят пред претъсат отговорните за това. И ние казахме, че ако това не е направено, ще помислим за прилагане на визови ограничения спрямо виновните лица. Това стана през 2010 година. Минаха 10 години, 2 е, години. Мисля, че две години е повече от достатъчно е, за надлежно разследване и е, за съдебно преследване на отговорните. Аз искам да ви кажа, че утре съм готова да подкрепя резолюцията. Господин е, Кялан, имате думата. Декларация, президенте. Благодаря, господин председател. Тази резолюция е дълга и искам да благодарим на колегата Ойлан за текста. Защото в крайна сметка не става просто толкова за Русия и нашите отношения с нея, а по-скоро за самата достоверност на Европейския съюз и на доверието в нас, защото каквото и се случва в Русия, ние непрекъснато се ограничаваме до изрази от типа тревожим се, има нужда да се коригира ситуацията и така нататък. Но, когато се заговори това доколко сме готови, дори да си нарушим поне малко спокойствието, мисля, че нищо не правим. Сега тук имаме възможност, защото става въпрос за висши длъжностни лица, руски длъжностни лица, които не вярват на Русия, които си инвестират парите в чужбина. Но нашето послание, в крайна сметка, не трябва да има толкова много колебание. Трябва да бъдем твърди и ясни в подкрепата на принципа, към, с който се е ангажирало и самото руско правителство и е подписало на такива международни споразумения. Тоест, за да защитаваме руските граждани и руското гражданско общество и да призовем руското правителство да се промени. Благодаря. Благодаря, казва председателя. А сега господин Тарант. Благодаря. Аз също подкрепям доклада и ще гласувам за него утре. Но имам въпрос към докладчика. Теоретичен въпрос. Очаквате ли бърз е, резултат, бързо изготвяне един такъв списък на тези хора? И второ, Мислите ли, че резултатът ще бъде същия като списъкът на господин Браудер? Само, че този път да имаме и някои по-високо поставени лица, които са създали настоящата система, а не просто изпълняват заповеди а, на властите. Благодаря. Last speaker, и последният оратор, господин Зала. Много накратко. Uh, uh, uh, Благодаря. Една последна забележка за уточняване към бележката на господин Лансбергис. Не. Относно ателието на социалистите и изменението на господин Протасевич от НП можете ли да ми дадете там обяснение? Мистер Пулк от EES. E а сега господин Пулк. Um... Благодаря, господин председател. Искам да кажа четири неща. Е, първо, препоръката на Народната партия е много значителна. Тя е част е, от едно ясно послание е, на Европейския парламент по случая и посочва се значението, което Европейската общност придава на подобни случаи, когато и, и, и, да, и да станат те. Освен това, е, легитимност за натиск върху Руската федерация, за да приключи случая на второ място – от наша гледна точка, заедно с комисията и заедно с върховния представител, ние продължаваме да настояваме Русия да осъществи разследване на случая. Ние използваме всички нива на дискусии и срещи с руската страна, включително и на ниво външна служба. Напоследък, всъщност, накрая, на 20 юли ние отново повторихме случая на консултациите по човешките права. Е, ние искаме да ви напомним, че това става в по-широк контекст, когато върховният представител говори е, пред парламента за политическата употреба на правосъдието в Русия. През април тази година е, председател Ван Рампой не се обърна към тогавашния президент Мадведев. Това беше безпредседентен е, жест, е, защото той настоя за напредък по случая Магницки и отправи три конкретни молби към руската страна. Разбираемо приключване на случая, да се приключи постмортем преследването на господин Магницки връзки и на трето място е, да бъдат е, е, спрени арестите на неговата съпруга и на неговата, неговата вдовица и на неговата майка. Ние продължаваме да използваме механизмите, с които разполагаме, за да продължим да упражняваме натиск върху руската страна. И на трето място, защо го правим? По три е, уважителни причини. Първо, самия естество на случая, е, който е, много красноречиво е представен представен навсякъде от господин Бродер е, като защита на човешкото достоинство и на човешките права. Това са същностни ценности за Европейския съюз. На второ място, е, е, Русия трябва самата тя да разбере, че е заинтересована от приключването на случая, защото това става пример за състоянието на нейната съдебна власт и а, е, на трето място, когато говорим за е, стабилност и за предвидимост на инвестициите, а, е, аз мисля, че европейските дружества и европейските инвестиции трябва да знаят в каква среда работят. И на трето място, ние сме убедени, че от същност интерес на Европейския съюз да има стабилна, демократична и економически е, така осъществима, една реална економически страна в Русия. Е, искам да ви кажа, че имаше известни маневри от страна на руската страна. Е, ограничена откритост на руското правителство за отговор. Е, господин Медведев зае ясни позиции по въпроса. Е, той прикани за разследване на случая, за независимо разследване. Ние дори забелязваме, че господин Путин в първото си интервю като президент е, също настоя за това разследването да напредва. Искам да кажа, че разбира се, очакваме това да бъде последвано от конкретни действия от страна на Русия. Е, и сега стигам до последната точка. Е, какво да се прави от тук нататък? А, ние внимателно следим препоръките на Европейския парламент. Ние виждаме, че се обсъждат ограничителни мерки в Съединените щати. Искам само да ви кажа, че при такава обстановка е важно да се знае, че използването на санкции като инструмент, както в Съединените щати е, и в Европейския съюз е различна. Е, политическата среда, в която те се прилагат е различна. Е, както вече беше казано до тук, ограничителните мерки са много чувствителен инструмент и трябва да се разглеждат само при специфични обстоятелства в съответствие с главни бюджетните насоки, които ние сами си определяме, Т.е. действително това трябва да бъде крайна мярка, до която прибягваме. Освен това се изисква е, максимална политическа подкрепа от страна на столиците. Ето защо аз смятам, че трябва да продължим е, да упражняваме е, натиск по конкретния случай и по подобни случаи. Трябва да използваме всички инструменти, които в момента са на наше разположение. И освен това, да се опитаме да се убедим, е, че разглеждаме случая в по-широк контекст, предвид политическата и социалната обстановка в Русия. Е, тя ни безпокои. Ние вече сме обсъждали въпроса с вас и сме обсъждали стъпки, които можем да предприемем. Благодаря ви. Мис Кристина Оюланд. <laughs> Госпожа Кристина Ойюланд, за заключение. Благодаря, господин председател. Преди да стигна до изводите обаче, бих искала все още да задам един въпрос на господин Бълч и на господин Тарант за това. Те всъщност ме попитаха какви ще бъдат нашите следващи стъпки. Отговарям, значи, че това не засяга пряко Европейският парламент. В момента обсъждаме една проекто резолюция, която описва това, което сме опитали вече да направим, да постигнем с Русия и отчита факта, че вече сме на качествено ново равнище в отношенията си и съответно предлага нов вид отношения. Благодаря. Yes, if, uh, Mr. Push. Господин Пуч, искате ли да отговорите на този втори въпрос, контравъпрос? Да, благодаря. Аз се запознах с предложението за резолюция на предложението към съвета от страна на Европейския парламент и сега относно това какви могат да бъдат следващите ни стъпки, със сигурност ще продължим да притискаме Русия с всички възможни инструменти, с които разполагаме. Не знам какви могат да бъдат следващите, защото стъпки, защото това е свързано с политически решения, които ще се вземат на даден етап и с решения за действие на държавите членки. Благодаря. Само да ви припомня, колеги, че утре ще гласуваме по този въпрос. Госпожа Оюланд се намесва. Да, сега вече стигам до заключенията. Благодаря на колегите за работата и в отговор на въпроса на господин Тарант, който сега вече мога да дам след като изслушах становището на господин Пуч от Агенцията за външно действие. Да, наистина правителствата на държавите членки трябва да действат на свой ред и е в наш интерес да приемем това, тази препоръка към съвета. Така или иначе обаче никой не може да се изолира. Всички трябва да вземат отношение, тъй като това не е свързано с идеологическата платформа на една или друга политическа група. Това засяга всички ни като Европейски парламенти и като Европейски парламент. Именно имаме политически инструменти, с които да влияем на нашите колеги от националните парламенти, както и на колегите от националните правителства. Тоест, това са нашите инструменти, наред с възможността да работим ръка за ръка с Съединените щати по този случай. Благодаря. Минаваме към следващата точка от дневния ред, която е свързана с положението в Сирия. Добре дошъл на Хю Мингарели, генерален директор на Европейската служба за външно действие за Северна Африка, Близки изток, Арабския полуостров, Иран, Ирак, Иран и Ирак. Да, малка, кратка почивка, обявява председателят. colleague, for our discussion. Колеги, така. За дискусията за Сирия поканихме господин Хюкс Мингарели, но също така и негов превъзходителство Селим Енел, посланник на Турция в Европейския съюз. Нека да не забравим, че Турция е директно свързана и жертва, така се каже, също на събитията в Сирия. И нестабилността в региона като цяло се увеличава поголовно. Беше изпратен представител на ООН и имахме доклад, който излезе от, вчера. Нарушенията на човешките права в Сирия се увеличава драстично. 19 000 души, преди всичко мирно население, са убити в Сирия. В атаки срещу граждани. Нещо, което се случва всеки ден вече. Не става въпрос само за хуманитарна криза, където гражданите имат нужда от помощ и подкрепа. Искам да кажа също, че Европейския съюз отпусна допълнителни 50 милиона евро от своите фондове за подпомагане на гражданите в Сирия. Това е криза, която изисква много спешно политическо решение, което да ще позволи демократичен преход в страната. Не само за сирийските граждани, но и за стабилността на целия регион. Искам първо да дам думата на господин Мингарели който е генерален директор на СВД за Северна Африка, Близкия изток, Арабския полуостров, Иран и Ирак, за да обсъдим, да представи първо ситуацията в Сирия и каква ще е политическата ни линия. Благодаря. И да думата. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие като представител на външната служба да участвам във вашата комисия и да обсъждам трагичните събития в Сирия. Както знаете, представителите, върховният представител на външната служба има за цел да се сложи възможно най-бързо край на клането, което се провежда в Сирия. Статистиките определено плашат. Над 26 000 са убитите от началото на репресията. Едновременно с това трябва да имаме политическо решение на проблема и то незабавно, за да облегчим страдащото население. За тази цел върховният представител на външната служба се съсредоточи върху девет основни оси, които ще изброя накратко. Първо, да се облегчи страданието на населението. За тази цел трябва да увеличим хуманитарната помощ. Знаете със сигурност, че Европейският съюз и до сега си остава основният дарител с над 220 милиона евро. Европейският съюз, повтарям, е основният дарител с над 220 милиона евро. Но това не е достатъчно. И комисията реши да увеличи а, това усилие, за да подпомогне както а, вътрешно преместените лица, но също така и бежанците в съседните страни Йордания, Ирак и, а, и други в региона. Така че, за да бъдем ефективни, трябва да координираме още по-добре помощта. И следващата седмица в Нью Йорк, най-вероятно, заедно с събранието на Генералната асамблея, ще има и едно събрание на а, дарителите, воден председателство от комисаря Георгиева, за да се иска допълнителна координация на помощите които се отпускат дори тези от страните от Персийския залив и за да може тази помощ да бъде възможно най-ефективна. Идва зимата и както знаете, през този период хората, които са бежанци, страдат още повече, така че трябва още по-добре да се опитаме да помогнем на тези нещастници. И помощта за околните страни е, трябва да се да представлява хуманитарна помощ от една страна. Например, в Йордания, в Турция вече има лагери за беженци, в Ливан и в а, а, други държави вече има беженци и в градските региони, но трябва да се подпомогнат, например, Йордания и Ливан, за да се е, справят с риска от политическа дестабилизация. Йордания и Ливан, по причини, които всички знаете, са сравнително уязвими, нестабилни страни. И трябва да направим всичко възможно, за да не стане така, че е, притока на бежанци да увеличи нестабилността на държавите. Надяваме се, че през следващите няколко седмици ще успеем да помогнем тези две държави да окажат е, основна хуманитарна помощ в здравеопазването и в образованието на тези нещастни бежанци и ние сме в тясна връзка и с властите в Дамаск и Бейрут, за да се избегне всяка, дипломат... всяка политическа нестабилност по подсилена от прилива на беженците. Третата ни ос на действие е подкрепата към Обединените нации и по-специално представителите на Арабската лига, и Обединените нации. Знаете, че Върховният представител на външната служба прави всичко възможно да подмогне Кофи Анан. Това въжи и за представителя на Арабската лига, господин Ибраими. Имаше заседания с него и то много пъти. Следващата седмица пак ще се срещне с него в Нью Йорк. И ще, ние сме за присъствие на Обединените нации в Дамаск и нашата делегация, така както и три от посолствата, нашата делегация все още е отворена в Сирия, тези посолства и нашата делегация ще направят всичко възможно да допринесат за стабилизиране на положението. Четвъртата ос е опозицията. Тази, този конфликт е дълъг, защото опозицията е фрагментирана. Всички знаем причините за това. И от много месеци насам върховният представител на външната служба се свърза с основните лидери на опозицията, за да ги убеди от нуж... в нуждата да имат обща платформа, за да изградят един проект за ерата след Асад. Така обяснихме им, че не искаме да се а, съединяват, защото това ще бъде и реалистично. Тези хора представляват различни идеологии, различни изповедания, така че имат право да си бъдат в отделни политически групи. Но ако искат да има преход трябва да има обща платформа, така както либийската опозиция на времето. И съответно ние организирахме голям брой заседания с представители на опозицията, най-вече Сирийският опозиционен съвет, за да изградим такава платформа. Представихме им да им да им бъдем полезни с нашия опит. А също така Арабската лига в Кайро заседава с тези представители на опозицията, за да им помогне да изградят такава обща платформа. Разбира се, искаме от опозицията също да успокои мълценствата, защото е важно, например, алонитите и християните да знаят, че в ерата след Асад няма да има лов на вещици спрямо тях и че политическия преход ще бъде инклюзивен, интегриращ и няма да а, съди според вероисповеданието. И а, след петото ни действие ще бъде да се спрат източниците на захранване на режима. За тази цел имаше 18 серии от санкции. Министрите, които съседаваха в Кипър, министрите на външните работи, бяха там преди една седмица и поискаха от нас, бяха трябваше да помислят за серия от санкции. Работим по тази точка и трябва да продължим да правим така, че режимът да не получава никаква помощ и да не може да се подхранва а, в своите кръвопролития. Шестата област на действие е да се усили диалога с основните партньори. Както знаете, вече има много форуми, които заседават с цел да се изготвят модалностите на политическия преход. Например, приятелите на Сирия. Има цяла серия заседания в Анкара, в Истанбул, в Париж и най-вероятно ще има дори сигурно подобно заседание ще се състои и другата седмица в Нью Йорк. Това, тази група е подпомагана и от държавния секретар на Съединените щати. Имаше също и заседание в Женева, където се изготви един документ, който а, беше подкрепен от страни, които по принцип винаги се съпротивляват за подобни а, документи, особено Русия, например. И трябва да продължим в същата насока. Имаше инициатива на египетският президент Морси, който се опита да обедини и иранците, турците и саудиците, да формират нещо като квартет за политически преход в Сирия, да се позволи на Асад по един или друг начин да предаде щафетата. И тази седмица имаше заседание в Кайро. Саудитска Арабия не участва. Официалната причина беше, че е, принц Сауд Алфейсал е, е болен, но се предполага, че всъщност има друга причина. Така или иначе, това е инициатива, която също заслужава да бъде разгледана отблизо, защото Турция, Саудитска Арабия, Иран и Египет – са основните действащи лица, които евентуално могат да окажат натиска и върху двете страни в конфликта. Така че е много интересно да е, запазим връзка с тази инициатива и доколкото е възможно да следим отблизо дискусиите е, в този квартет. Има и седма ОС, поискана от доста държави членки, а именно да се следи отблизо всичко, което е свързано с отговорността на престъпниците и безнаказаността. Външната служба ако каза много пъти, не трябва да има безнаказаност. Много държави членки вече поискаха да сезираме Международния наказателен съд. Е, тук се води дебат. Някои казват, в един момент търсим политически преход, който а, ще позволи Насад да излезе леко, така да се каже, и евентуално, обаче, ако му кажем на Асад, че ще си изкара остатък от живота в е, някой затвор в Хага, със сигурност няма да бъде най-лесният начин да го накараме да предаде властта. Едно нещо е сигурно, няма твърдо решение, но няма да има и безнаказаност за тези, които а, са извършили престъпления срещу човечеството и военни престъпления. И в рамките на ООН има вече заключения и там се казва, че много доказателства вече съществуват, според които такива престъпления срещу човечеството и военни престъпления са извършени от сирийският режим. Господин Пинеро твърди, че опозицията обаче също не, не е без, с чисти ръце. И и, и не са го раздавали моло-моло. И последната ос за подготвяне ерата след Асад е да се подсили групата за реконструкция. Германия участва много активно, както и целият Европейски съюз, външната служба също. И трябва да оценим какви са щетите нанесени днес от този 18-месечен конфликт и да видим кои ще са основните стълбове на възстановяване на економиката, за да не се окажем изненадани в момента, в който приключи конфликта. И накрая, последно, това е съвета за сигурност на ОНЕ. Има голяма фрустрация, така да се каже, защото съветът за сигурност не можа да приеме никаква резолюция, всички знаем защо. И при все това ще бъде много важно да имаме резолюция, която ясно да осъжда режимът на Асад и да призовава към спиране на кръвопролитията, Знаете защо е важно от гледна точка на международното право да имаме подобна резолюция на съвета за сигурност на ОНЕ. Но знаете, че две държави от постоянните членове се противопоставят и някои от страните от БРИК също не са особено съгласни. Така че оставаме в непрекъснат контакт с Сергей Лавров и с китайските партньори, за да успеем да ги убедим в нуждата от обща позиция, която ще позволи приемането на, резолю... на резолюция. И така, това са основните полета на действие на външната служба, върху които работим. Не сме удовлетворени, защото кръвопролитията продължават. Даваме си сметка, че трябва да се направи още много повече, но с вашата помощ. Надяваме се да успеем да преодолеем този проблем за близко бъдеще. Благодаря. Великолепен, както винаги. Мистер Амбасадор. Благодаря. Казва председателя. Да, наистина имаме нужда от а, а, вашето становище, за да си очертаем картина на събитията в Сирия, но имаме нужда и от друга гледна точка, с оглед на това, че има вълни емигранти, беженци от Сирия на територията на съседна Турция. Ето за това тук сред нас е посланика на Турция Селим Йенел. Благодаря. Благодаря за предоставената ми възможност. Казва господин посланника. Няма да, да повтарям вече казаното. Бих искал да ви представя нашата гледна точка, как ние виждаме положението и как то ни се отразява. Ние, разбира се, сме загрижени за Сирия и за собствената си страна. Сме загрижени също така. Положението няма изгледи скоро да се оправи, а по-скоро да се влуши все повече и повече. Всеки ден има нови и нови касапници. Режимът се отчаива все повече и повече това е част, е, това е причина за безпокойство, допълнителна такава, защото не знаем какво ще, не знаем какво да очакваме от него. Може нещата да се развият в непредвидима и немислима посока. Освен това, последиците. Какво ще се случи след като всичко се преустанови? Военните, насилствените действия имам предвид. Имаме примери за други такива държави, така че трябва да сме готови за последиците за това, как ще се развият събитията, що се отнася до политика, до економика, до етика дори. Има Now, uh... Има 30 000 бежанци от Сирия в, на територията на Турция и тези цифри ни показват колко е важно да изготвим още от сега план за последиците след конфликта. Защото разделенията на политическо, економическо и рели... религиозно основание в бъдеща Сирия съвсем не са за подценяване. Разбира се, опозицията в момента действа, но да не забравяме, че тя е една новородена опозиция. Тези, които се борят отвътре, от самата страна, имат различия, своите различия с опозиционерите, които дойдоха отвън от Сирия. Така че опозицията съвсем не е единна. А пък бъдещата опозиция със сигурност трябва да приеме в лоното си представители и на местните, и на диаспората. Разбира се, ще има напредък, надяваме се поне да има такъв и то бърз. Сега, по въпроса за реакциите на международната общност, всички са възмутени от случващото се там, но, за съжаление, съвета за сигурност на ООН е на първо място не действа така, както се очаква а, от него не само санкции се очакват от него, очаква се и действия, защото има хиляди вътрешно разселени в самата Сирия. Има, разбира се, държави, които блокират тези действия. Защото не знаят как ще се развият събитията, не искат да, се, да, да са победени. Сега, от гледна точка на Турция има 80 000 вътрешно разселени. Очаква се, че някои ще останат, други ще се върнат. Така ли, че сега всички са тук, в Турция? и са разпределени в 12 лагера. Чака се построяването на нови и сега можем да се справим с 96 хиляди, така както сме подготвени в момента и сме подготвяме за поне още 40 хиляди. Така ли иначе цифрите се увеличават все повече и повече и не знаем колко време ще останат. Зима та идва. Може би си мислите, че Турция е южна страна, но зимите са сурови така че, така че не е за подценяване студа на турската е, зима. И за това казвам колко е важно да знаем, а пък не знаем колко време ще останат тези бежанци при нас. Имат нужда от социални услуги, от образователни услуги за децата им, даже от интернет. 12 000 20 милиона долара сме похарчили за момента за тях. Защото не всички са в лагери. Много от бежанците са дори в турските градове, където разбира се са много добре дошли. Разбира се, това се отразява на турския данакоплатец. Затова разчитаме на помощ от европейска страна добре дошла би била всякаква помощ от европейска страна, от хуманитарни организации или пък от индивидуални донори, от индивидуални държави. Има такава помощ, която получаваме. Благодарим за нея, но бихме се радвали на още. За сега се справяме, но трябва да сме готови за бъдещето, което може да е по-лошо от това, което очакваме. Разбира се, трябва да помагаме на сирийците още от първите им стъпки от другата страна на границата. Ние ги прибираме всъщност още от граничната зона и още там им даваме първо вещи от първа необходимост. Една от основните причини за безпокойство е свързана и с възможен ръст на тероризма. Знаем, че много от тях идват в момента от сирийска територия и това не е било винаги свързано с конфликта, а и отпреди те са финансирани сирийското правителство праща много терористи на наша територия, които се опитват да причинят колко се може повече е, щети. И това няма как да не се отрази на сигурността в Турция. За да може, значи, да продължим действието си, имаме нужда от международна помощ. И разбира се, е, всички действия трябва да бъдат е, авторизирани от ООН, иначе просто биха били нелегални. И както каза господин Мингарели, и аз искам да кажа, че е, наистина това е нещастие. Но за още по-голямо нещастие ръцете ни са вързани. Бихме могли да направим повече, но просто няма как искаме да помогнем на сирийските беженци на Сирия. Опозицията най-вероятно ще се справи с сама, но и ние искаме да помогнем. И така, все пак отвън, като се гледа на нещата, трудно е човек да прецени какво точно се случва. Информацията не винаги е непреднамерена. Информираме се, информираме се от пресата, но и тя не е надежден източник. Това, та, ситуацията там в момента е доста различна от това, което наблюдавахме в Северна Африка и най-вероятно положението ще се задържи без а, развръзка още дълго време и това е причина за безпокойство и загриженост както за вас, така и за нас. Благодаря. Благодаря. Ho una lista di quattro Благодаря. Благодаря на всички изказали се. Е, сега е, искам да ви дам само по две минути за изказване. Е, а всъщност минута и половина. Аз също искам да задам два въпроса и ще дам пример. Имам въпрос към господин е, мингарели за това, че е, позицията, опозицията е разединена. Е, вие Питали сте всеки един от тях доколко е склонен да сътрудничи и в какви области? Защото е, рискуваме да видим да се повтори това, което се случи в Либия. Е, един разпад на опозицията на малки групи е, и се упражнява власт без национална координация. Ролята на Алкайда, Е, тази роля нараства. Е, освен това, искам да ви задам въпрос и на вас, господин посланник. Разбира се, вие разглеждате възможността за военни действия. Но доколко арабските страни са готови да се намесят, да се създаде зона за забрана на полети, както беше в Либия. Колегата Гомеш, ако обичате за минута и половина. А, искам да благодаря на господин Мингарели. Имам много въпроси, но все пак искам да ви попитам. Ние подкрепяме ли Ибрахими не само логистично, но и политически? И защо ние част ли сме от неговия екип? На, на второ място, какъв е ангажимента ни с Иран? Иран подкрепя Асад. А, ние е, е, е, съдействаме ли на Иран за това, може би това би било полезно, за да се отървем от Асад. На трето място. Ще реформираме ли съвета за сигурност в, на ООН? Виждате каква е трагедията в Сирия но това може да стане и на много други места, ако не се деблокира властта за упражняване на вето ролята на Русия и на Китай е отрицателна, но Бразил и Индия, ние ще предприемем ли с тях реформа на съвета за сигурност? Господин посланник, искам да ви попитам, да, е, да, говорим за военни действия. Е, има страни, е, които са много застрашени. Вие съгласни ли сте, че трябва да има споразумение за забрана на полети, защото те доставят оръжие на Асад? И на последно място, изгражда ли се някакво единство на цялата кюртска общност? Госпожа Ромеро Лопес. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Мингарели, за всички обяснения, които дадохте. И искам да ви задам един въпрос. Питам ви, значи, дали смятате, че полагаме всички възможни усилия да, да сложим край на кръвопролитието? Женевската конвенция не се зачита, това е ясно. И не само, че не се зачита в случая на вътрешно разселените и бежанците, а и изобщо не се прилага към военнопленниците и цивилното население. Къде е хуманитарното международно право, господин Мингарели? Хората са ужасени от случващото се, защото изглежда, че сме обратно в средните векове или даже не още по-назад. Как можем отново да накараме да направим така, защото международното право да се прилага. Дали не може да излезем с резолюция, която призовава именно към това, към прилагане на международното право. Тази линия на законово действие е според мен печеливша. Така ще спасим цивилното население. Ако тръгнем по този път, можем да постигнем нещо. Можем да направим така, щото и изобщо да изработим механизъм, по който да прилагаме това законодателство в случай на липса на зачитане на международните конвенции. И не е извинение, че и опозицията им е с кървави ръце. Госпожа Лозинг, благодаря. Напълно съм съгласна с преждеговорящата колега, за да спрем тези престъпления и кръвопролития, трябва да ги осъдим но не е аргумент да кажем, че само правителството е правило престъпление. Нека да не забравяме, че опозицията също, също е нарушавала човешките права. И много трудно ще можем да кажем, коя от групировките в опозицията е нарушила човешките права. Мисля, че опцията за консенсус вече не е възможна, но все пак искам да задам въпроса. Вярно ли е, че не може да има, вече не се предвижда дори преговори за постигане на някакво споразумение. В Deutsche Zeitung беше казано, че комисарят на ООН е за човешките права, както и представители на сирийската страна, са ли сирийското правителство в масово нарушение на човешките права. И се казва, че правителството набира деца, войници и всякакви други подобни обвинения. Та въпросът ми е, каква е опцията, която ще изберем в този случай? Дали ще говорим за военна интервенция? но в такъв случай кой би бил за подобна военна интервенция и в каква насока трябва да вървим? Тази сутрин говорихме с представители на Саудитска Арабия, които ни казаха ясно, че подкрепят ислямската власт и мисля, че а, ми е, е пределно ясно в каква посока ще еволюира страната? Каква е перспективата, демократичната перспектива за тази държава и какви са другите а, вероятности? Господин Хаджи Георгио. Минута и половина. Е, Благодаря. Искам да заклеймя кръвопролитията в а, Сирия. Особено когато биват избивани жени, старци и деца. Ясно е, че имаме нужда от разрешение. Ясно е, че има конфликт. Открита кървава, кървяща рана вътре в самата опозиция и това прави още по-трудно намирането на решение. Имам въпрос към нашия турски гост и към господин Мингарели за подхода, който се прилага. Разясно е, че има разкол вътре в самата опозиция, а правителството се държи варварски и се възползва от разкола в опозицията. Част от населението също не стои с скръстени ръце в Турция. Турция е може би паралел на случващото се в Сирия, защото понякога правителството и армията удрят безжалостно по ПКК, по кюрдската опозиция. Защо вътре в самата Турция го позволявате, а в, в Сирия го заклемявате? Благодаря. Dziękuję благодаря, господин председател. Много се радвам, че ние говорим за бъдещето. Е, с удоволствие чух това, което каза господин Мингарели, но е, положението днес е такова, че ние трябва да сложим край на тези масови убийства, на тези буеве, защото това е трагедия. Конфликтът ескалира. Конфликтът между режима на Асад и на опозицията ескалира до такава степен, че смятаме, че може да му се сложи край само с военни средства. Въпросът ми е, знаем ли колко войници, каква военна техника и какви боеприпаси са на разположение на президента САД, Той получава ли военна помощ, е, получава ли пратки от е, боеприпаси или изобщо от каквато и да било помощ отвън? И ние знаем от кого. Въпросът ми към господин е, посланника е как се осъществява граничния контрол между Сирия и Турция. Е, от, е, от сирийска страна границата контролира ли се от е, правителството или се контролира от бунтовниците? Ако е така, доколко са намесени турските военни части в това? Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Благодаря. Госпожа Цавел има думата. Искам да благодаря на преждеговорящите. Имам въпрос към господин Мингарели. Как ще процедираме в Северна Африка от името на Европейския съюз. Сега, след арабската пролет, виждаме арабската есен. Има едно надигане от другата страна на Средиземно море и нещата, в крайна сметка, протекоха по-скоро лошо. И такъв е случай с Либия. В Либия сега 500 групировки, военни групировки, разграбват страната. Това ли е правовата държава според нас? Господин посланник, вие сте близо до ситуацията, познавате я отблизо. Кой дава оръжие на двете страни в тази гражданска война. Със сигурност има страни, които подхранват търговията с оръжие и кръвопролитията. Трябва да направим нещо. Но какво да направим? И добре, след ерата Асад какво ще стане? Искаме ли същата ситуация като в Ливия? Искаме ли същото като в Тунис? Само като че ли Египет намери някакъв път? Разполагаме ли с някаква оценка на нашата европейска политика в региона след това, което се случи? Благодаря. Бранднер. Um... Госпожа Франциска Брантнер. Съжалявам, не бях тук от началото, защото трябваше да бъда на друго място и в крайна сметка закъснях. Е, извинения. Въпрос свързан с бежанците. Има слухове, че европейската помощ всъщност не стига до бежанците, не стига до жертвите, а отива в нечи джобове. Така както казах, това са само слухове. Може би проблемът е в ролята на Червения кръст, е, но до, истината явно е, че помощта не стига до терена. И е, второ, данните на региона могат да бъдат променени. Цялата ситуация в региона могат да, може да бъде променена с тези бежанци. И може ли евентуално да се промени? Какво мислите? Ще има ли промяна на динамиката и към добро или към по-лошо ще бъде тя? Мистер Салафранка. Last благодаря. Господин Салафранк има сега думата. Благодаря и аз, казва господин Салафранка. Наистина дебатът бе изключително интересен, а и миналата седмица на парламентарното заседание също дебатът бе много разгорещен и оживен, защото хората са нетърпеливи и вече много разочаровани от липсата на действие до голяма степен това се дължи на това, че Европейският съюз е много погълнат от собствените си проблеми, свързани с кризата. Американското общество е в пълна предизборна кампания и треска, а съвета за сигурност на ООН стои свързани ръце. И междувременно режимът смазва опозицията. Опозицията, разбира се, има подкрепа, но не кой знае колко голяма и за това си търси местни съдружници и ги намира в лицето на Иран. Хуманитарната криза добива все по големи и по-големи мащаби. Така и казах аз на госпожа Кейтрин Аштън че не трябва да се ограничаваме само до това да бъдем международен червен кръст, а да действаме и по друг начин. И затова питам господин Мингарели, Какви са възможностите за откриване на хуманитарен коридор и за зона забранена за полети в духа всъщност и на изказванията на негово преосвещенство при последното му посещение в Ливан? И накрая искам да кажа, че подкрепям изцяло Турция в борбата срещу ПКК, както и в противодействието на всички терористични групировки, които гъмжат по нейните граници. Не можем да оставим Турция сама. Благодаря. So, мистер Господин Менгарели, е, имате думата да отговорите 7-8 минути. Благодаря на депутатите за всички интересни въпроси, които естествено засягат най-важните точки, защото отвъд е, участието в дадена група или контактите между нас възникват е, въпроси на политическа стратегия. Първо, на вашия въпрос, господин председател, за волята на различните групи на опозицията да се обединят. Аз мисля, че фрагментацията върви по няколко линии. Е, първо, вътрешна-външна опозиция. Е, те далеч не винаги споделят едни и същи позиции. Е, второто разделение е за тези, които проповядат въоръжена съпротива и които смятат, че не може да се постигне разрешение чрез преговори с това правителство, докато други смятат, че ако се упражни зветен натиск, все пак може да се постигне някакво решение. И третата линия, по която върви фрагментацията, е линията на вероисповеданието. Възможно ли е те е, да разчинят някаква съвместна платформа? Аз лично се съмнявам в това. Мисля, че за различните групи е, трябва да бъде възможно черно на бяло е, да напишат основ... базиса на е, политически проект за след Асад. За това усърдно работи Арабската лига, а също така и Турция. Аз съм в многобройни контакти с различни представители на опозицията. Много държави членки на Европейския съюз също работят по този въпрос, а също така и върховният представител и нейната служба организира срещи с различни групи на опозицията и продължава диалога с тях. Така че още не сме стигнали до съвместна платформа, но въпреки е, реалните разделения, които съществуват, мисля, че утре все пак има възможност да се постигне обща платформа. Това е някакво умопостроение, в много по-голяма степен умопостроение, отколкото някакво предположение, което базира на факти. Въпроса на е, въпроса на, за Алкайда. Нямам, нямам, нямам никаква информация. Сега, е, в докладите, които чета, понякога се казва, че е, организации на Алкайда, които преди са били в Ирак, са се преместили в Сирия, но сега не мога нито да е, потвърдя, нито да отрека това, което е казано в тези доклади. В момента аз не мога да ви кажа нищо повече от това, което вие самите знаете. Госпожо Самес, по подкрепата за Ибрахими, върховният представител каза на господин Ибрахими, че подкрепата ще бъде под най-различна форма. Първо, ако на Русия трябва логистична и материална подкрепа от нашата делегация в Дамаск, тази помощ ще бъде оказана. Първа точка. Второ, ако е необходима политическа помощ за каквото и да било, тя във всеки един момент може да се мобилизира, за да й окаже такава подкрепа. И на второ място е готова да сподели с Русия своя възглед за конфликта и евентуалните възможности и за целта ще се срещнат е, е, другата седмица в Нью Йорк. За Иран е, върховният представител има много канали за комуникация с Иран Иран. Знаете, че е, с представителя на международната общност върху ядрения диалог, е, чести контакти, и то съвсем наскоро с господин Джалили, и е, по време на тези контакти може би ще се говори не само за ядрените въпроси. Освен това, върховният представител има контакти с Ирак. В Париж се срещна с министър на външните работи. А с Зебари се среща другата седмица в Нью Йорк. Знаете, че Зебари има близки контакти с Иран. И накрая, е, миналата седмица, е, европейските ръководители се срещнаха в Брюксел с представител на Египет. Мурси и неговия министр на външните работи са в контакт с Иран. Така че аз не се съмнявам, че върховният представител отправя послание до Иран, особено по онова, което според нея би е, бил най-добрия начин Иран положително да повлияе на конфликта в Сирия. Колкото до е, реформата на съвета за сигурност в ОНЕ, може би с е, някакво по-различно предложение съвета за сигурност е, малко по-бързо ще постигне някакви, някакво разрешение по теми като Сирия, но дискусията не засяга само случая с Сирия. Сега, дали се спазват Женевските конвенции? Е, не, естествено, госпожо, знаете, че те не се спазват. Вие знаете, че Комисията за международно разследване, която беше създадена в съвета за човешки права на ООН, има съществени основания да смята, че има престъпления срещу човечеството и военни престъпления. И аз ви казах, че опозицията не винаги е с чести ръце. Е, далеч не, е, за да третирам на равна нога режима на САД и опозицията. Казвам ви просто, че главният този, който отговаря за, е, за масовите убийства е режима на Асад, но ние все пак казваме, че и опозицията прави неща, които не се правят. Когато се говори за мъчения, все пак трябва да се каже. Дали не трябва да мълчим, когато се нарушават женевските конвенции? Естествено, че не. Ние трябва да кажем, че ще има преследване е, пред е, международни правораздавателни органи. И ако утре съвета за сигурност се произнесе, толкова по-добре. Точно това иска и върховната представителка. Когато тя разговаря с руската страна, тя му казва е, колко е жалко, че има такъв блокаж е, в е, съвета за сигурност. Утре има среща на държавните глави на Европейския съюз и Китай. Можете да бъдете сигурни, че Ван Ромпой, Баросо и върховният представител ще кажат на китайците какво мислят за блокажа в съвета за сигурност. Имаме ли други лостове за въздействие? Не знам. Дали все още може да се постигне решение чрез преговори или вече е късно? Някои казват, че е късно, че Асад е отишъл много далеч. Преди 3 или 6 месеца може да се постигне решение чрез преговори, но сега е много късно. Ако е много късно, тогава какво остава? Е, военните експерти, от които, част от които аз не съм, е, заявяват, че опозицията не може е, да спечели победа краткосрочно. На второ място, е, всички казват, че външна военна намеса краткосрочно е твърде малко вероятна, защото няма правно основание за това. Ако не може да има външна военна намеса и ако не може да има военна победа на опозицията, единственият вариант, който ни остава е решение чрез преговори. Въпросът е морален. Можем ли да водим преговор е, с е, диктатор потънал в кръв, обаче въпросът е, е въпрос на реализъм. Как иначе да търсим решение? Трябва да се търсят преговори и да се намери политическо решение, е, но трябва да се търси други варианти. А ако е, съвета за сигурност да даде правно основание за други дейности, тогава защо не? Сега, военна помощ на Сирия. Още веднъж, аз не съм военен специалист и външната служба не разполага с собствени разузнавателни служби, но съдейки по това, което виждаме и четем, без военна подкрепа на две големи страни, режима на Асад нямаше да удържи до сега. Струва ми се, че е ясно. Госпожо, вие твърдите дали в Сирия нещата ще се развият толкова лошо, колкото е, в други арабски страни. Е, е, ние смятаме, че равносметката от арабската пролет съдържа повече нюанси. Идеален свят няма, но пък да се твърди, че всичко върви на зле, също е малко прекалено. Либия се отърва от един тиранин, и има политически преход, който доведе до избори, е, който доведе до правителство, което е законно избрано и изборите бяха разглеждани като прилични за страна, която е живяла години наред в е, диктатура. Така че нашата оценка за политическия преход в арабските страни Тунис, Либия или Египет, естествено, че не всичко е идеално и би било наивно да се смята, че преход след диктаторски режими или режими на самодържавие Естествено, че прехода ще бъде дълъг, понякога ще се минава по обходни пътища, но е, ако и Сирия тръгне по същия път, мисля, че няма да е чак толкова лошо за сирийския народ. Госпожо Ромнер, е, дали част от хуманитарната помощ, която се раздава от Червения кръст, се отклонява? За първ път чувам подобно нещо. Ще питам е, колегите от ЕКОН ако имате някакви допълнителни сведения, ще ги взема и ще ги дам на колегите. Е, не съм чувала за такова нещо, така че аз, аз просто не мога да ви отговоря в момента. Естествено, не мога да го отрека. Но ако вие разполагате с някаква информация, можете да ми ги предоставите и аз съответно ще ги предоставя на колегите. Е, е, а на втория ви въпрос. Пред Почитам да не ми се задават а, е, такива въпроси. Дали трябва да а, е, поискаме Израел да, да отвори границите? Не знам, не знам дали да, да искаме Израел да отвори границата към е, Сирия. Все пак ще създаде проблема с сигурността на израелската държава. Но дали е, трябва да отидем отвъд е, първоначалната превенция и да го искаме от тях, аз ще предам въпроса на нашите политически власти и ще мислим по него с колегите. Ще кажем, че е, член на Европейския парламент ни е помолил да помислим по този въпрос. Господин Салафранка, е, хуманитарен коридор или зона за забрана на полетите – е, за да има буферна зона или е, такъв коридор без съгласието на Сирия, той трябва да бъде е, охраняван. А за да се охранява, значи да се е, разположат войски, което предполага международен мандат с правно основание, Т.е. трябва да има резолюция на съвета за сигурност на ОНЕ. Реалистично ли е да очакваме такава резолюция? Не ми се вярва. Като чета какво казват руските ръководители и китайските ръководители, нямам усещането, че е, утре ще получим резолюция, която да разрешава на международната общност да охранява е, хуманитарен коридор към Сирия. Това не означава, че не трябва да го правим, просто да имаме предвид настоящото положение. Е, то е недопустимо, хората се избиват ежедневно, е, трябва да настояваме за повече, но препятствията са на лице. Благодаря. Merci, uh, Your Excellency. Mr. Ambassador, you have the floor for answer. Thank you, Mr. Chair. Господин посланник, имате думата. Ще се опитам да говоря на въпросите. Възможно най-бързо. Виждам, че времето напредва. Господин Мингарели вече говори доста подробно, така че няма да влизам в детайли. Имаше въпрос за военните опции и дали нашата държава може да направи нещо повече. Военната опция, т.е. зона да се забранят полетите, това е, е трудна опция. Така иначе с повечето хора смятат, че е добре да започнем с такава опция, за да притиснем малко режима. Но преди няколко седмици в Нью Йорк беше направено подобно изказване. Но знаете как се блокираха нещата в съвета за сигурност. Да се справиш сам с цяла група от държави е невъзможно. Имаме нужда от резолюция на съвета за сигурност. Ако няма такава, няма възможност за никакви военни действия. И съответно, ако някоя държава само на собствена глава реши да предприеме такива, веднага ще бъде критикувана. Относно ПКК и проблемите, е, за които говори господин Хаджи Чорчев. Изненада съм от това. Е, ситуациите в е, Турция и на други места са несъпоставими. Говорим за режим, който не позволява опозиция. Това е в Сирия. Но при нас имаме така. Така че говорим за една демократична държава в случая на Турция. това, което виждаме относно действията на ПКК, не е съвпадение. Това е. Та ПКК от, е призната за терористична организация от Европейския съюз и за това подкрепям коментара на господин Салафранка за отношенията Европейски съюз Турция. Относно контрола на границите, да, някои от границите се управляват от опозицията, от наша страна. Някои все още се контролират от режим. От сирийска страна, извинете. И имахме един режим без визи, така че е много лесно да сирийци да влизат при нас. Относно това, което става там, това може да бъде наречено гражданска война, но не можем да се намесим. Господин Мингарели много ясно го каза, че при настоящите обстоятелства просто не можем да се месим в събитията в страната. Както казва ще променим ситуацията? Ами предполагам, че трябва да разчитаме на опозицията. Това е единственото, което може да направим сега. Опозицията трябва да се обедини, да действа заедно ние, разбира се, не им даваме военна помощ, а само хуманитарна помощ и да се опитаме да ги организираме, да е, ги направим по-кохерентни в действията си, по-съгласувани и може би преди нещата да се оправят, те ще се влушат много повече. И, и дори ще видим ситуацията да излезе извън контрол. Единственото, което можем да направим е, че нашите усилия ще отидат в правилната посока. Именно ще убедим тези, които все още се колебаят, да действат. И сега е времето да се действа в това отношение. Това е реалността, колкото и тъжно да изглежда. Не знам дали пропуснах някакъв въпрос, но мисля, че отговорих на тях, но повечето все пак бяха отговорени от господин а, Мингарели. Благодаря, благодаря на посланника, благодаря на господин Мингарели. Ще имаме обмен на становищата с министъра на външните работи на Мали. След няколко минути в тази зала.